Good morning, ladies and gentlemen. May... Добър ден, госпожи и господа. Моля да вземете местата си. Много свободни места има. И около мен. Надявам се, че другите колеги ще дадат малко по-късно. Знаете, че всеки път началния част на заседанието 9 часа създава проблеми. Благодаря на онези, които вече са тук. Откривам заседанието на Комисията по регионално развитие, позната като Реджи. Заседанието ще продължи до утре на обяд. Днес след обед също ще имаме заседание. Вероятно сте видяли дневния ред. Можем ли да приемем проекта на дневен ред за днес и утре? Има ли предложение? Няма. Значи приемаме дневния ред. Одобрение на протоколите от заседанията от 18 май и 29-30 май 2017 година. Проектопротоколите са налични онлайн, вероятно знаете. Предлагам както правим обикновено. Ако няма възражение в хода на днешното заседание, е, да одобрим протоколите от последните две заседания. Няма коментари, няма предложения. Благодаря. Следващата точка – съобщения на председателя. Позволете ми да направя три съобщения. Нека да ви напомня какво се случи между последното заседание и днешното заседание. Ще започна с едно събитие от вчера. Вчера се проведе заседание на групата на високо ниво за упростяване. Заседанието беше в сградата Берлемон на Европейската комисия поканиха ме да участвам на това вероятно последно заседание на групата. Участвах от името на нашата комисия. Говореше се за окончателния вариант на препоръките, изготвени от е, групата на високо ниво. Те са раздадени на членовете на нашата комисия. Аз се изказах относно ролята на упростяването. Информирах групата на високо ниво и всички заинтересовани страни, както и комисарите, които участваха на това заседание, за дейността на Европейския парламент. Защото ние много работим по упростяването. Два пъти имахме размяна на мнение с председателя на тази група на високо ниво. Имахме специален семинар по темата и опростяването стана неразделна част от всички доклади, които приехме тук в парламента през последните две години. Ние сме активен партньор, съответно, на комисията в нейните усилия за опростяване. Единственият въпрос, който беше повдигнат по време на дебата беше какво ще стане с досието познато като Омнибус. Е, знаете, че имаме становище вече два месеца. Надявам се, че тристранните разговори ще започнат през септември и се надявам, че новото естонско председателство ще поеме водеща роля при организирането на тристранните разговори. Двама комисари присъстваха на срещата. Комисар Крецо тя организира работата, на практика създаде тази група на високо ниво и комисар Тайсън. И двете споменах колко е важно упростването на правилата за настоящия период, но и за периода след 2020 година. Толкова за заседанието на групата на високо ниво. Препоръките са изключително интересни. Един от колегите каза, че те са малко по-административни по своя характер, отколкото трябва, но определено се дава принос по отношение на упростяването. Второто ми съобщение е свързано с нашето съвместно заседание на комисиите Реги и Котер в рамките на партньорството по градския дневен ред. Тази среща се проведе на 29 юни. Някои от колегите от нашата комисия участваха в дебатите. Цялата комисия Котер присъства по време на изслушването. Имаше много интересни разговори не само относно партньорството, но и относно ролята на партньорството в а, интеграцията а, на европейските граждани в процеса. Определяше ролята на градовете. Говорихме за работата, за целите, за постиженията. Говорихме и за участието на различни групи от обществото в това занятие. Не говорихме само за административния капацитет на местните власти, е, говорихме за участието на бизнеса, на неправителствените организации и на други организации в е, е, това занятие. Може да получите информация. Дебата беше интересен. Третото ми съобщение е свързано с форума за политиката на сближаване. Той се проведе на 26 и 27 юни. Нашата комисия беше представена достатъчно добре по време на дебата. Трима колеги бяхме отговорни за работните семинари, това бяхме аз, колегите Крел и Ван Нистелрой. Председателствахме три работни семинара. Госпожа Вестфал също участваше активно в дебатите. Така че искам да кажа, че бяхме представени както трябва по време на този форум. Единственото, което ми остава да кажа за тези, които не присъстваха на форума, е, че Европейската комисия също участваше изключително активно. Има предвид цялата комисия. Като започнем с председателя, заместник-председателите и повечето от комисарите. Всички те участваха в рамките на пленарните заседания с е, слова, участваха и е, в рамките на работните семинари, също с е, изказвания. Форма беше успешен, интересен, едва ли ще се изненадате от този факт. За мен важното беше, че можахме да чуем комисията и можахме да чуем различни позиции на заинтересовани страни. Естествено, ние представихме позицията на парламента. Това са моите три съобщения. Преминаваме нататък сега по дневния ред. Работен семинар, организиран от тематичен отдел Б на тема макрорегионалните стратегии на Европейския съюз. Знаете, че посвещаваме много от времето си на доклади посветени на макрорегионалните стратегии. Имаме доклад за изпълнението на политиката в тази област. Нашия докладчик е господин Коцолино. Ето защо днес организираме този семинар, за да получим малко повече информация за макрорегионалните стратегии в Европейския съюз. Нека да започнем работа по предвидената програма, нека да не губим време. Искам да приветствам гост-ораторите. Добре дошли в нашата комисия. За нас е удоволствие да се запознаем с вас. Ще започнем с е, първата презентация. Тя се нарича Макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, концепция, развитие и предизвикателства. Професор Штефан Генцле. Ако правилно произнасям името от Норвегия, заповядайте. Благодаря, uh, Благодаря, госпожо Михайлова. Искам да стана, за да се представя. Добър ден на всички. Благодаря за това, че ми давате възможност, наред с другите гости, да се изкажа. Ще представя научната гледна точка. Надявам се, че няма да съм твърде оттекчителен. Помолиха ме да кажа няколко думи за концепцията, за развитието и за предизвикателствата, които са свързани с този макрорегионален експеримент. Това е общо взето структурата на моята презентация. Тя стъпва на научни проекти, по които съм работил с други колеги. Написали сме книга, която може да бъде закупена. На първо място, нека да се върнем крачка назад и да се запитаме какъв е смисъла какъв е смисъла да има такива макрорегионални стратегии? Какъв е смисъла те да бъдат проучени? Има поне две интересни причини. На първо място, макрорегионалните стратегии до известна степен засягат въпроса за така наречената оптимална регулаторна област, така както е представена тя от е, италиански учен Джан Доменико Маджоне. Той твърди, че за много неща Европейския съюз е твърде голям, за да може да има оптимална регулация. Например, ако вземем предвид екологията в района на Средиземноморието или Балтийско море, съответно трябва да има споразумения, които да бъдат малко по-специфични. Ако трябва да цитирам пък германеца Клаус Легеви, той казва, че макрорегионалните сдружения, като например Съюза около Балтийско море представляват добър начин да се интегрират гражданите към проекта на Европа и в същото време те дават възможност да се говори за международно сътрудничество дори в по-малка рамка. Какво представляват макрорегионите? Като концепция те са замислени по съответния начин и се оспорват понякога, но в крайна сметка можем да кажем, че се използват на широка основа, що се отнася до економическата и политическата география и пространствено планиране можем да разгледаме Европейския съюз като макрорегион на глобално ниво. Същото въжи за АСЕАН, например. Можем да разгледаме нещата и от гледна точка на съответните държави макрорегионите са нещо като междинно ниво между е, европейското ниво и националното и местните нива. Знаете и за е, определението на Европейската комисия от 2009 година. Е, в него се казва, че това е територия от различни държави и региони, които са асоциирани с различна цел. Тези виждания доведоха до макрорегионални стратегии и интегрирани рамки, които обхващат в себе си различни държави, различни региони, региони, които са изправени пред предизвикателства, като например Балтийско море или други региони. Ще видим повече по този въпрос в следващите презентации. Тези макрорегиони разчитат на така наречените пет принципа, познати като ICCIC на английски, сред които са координацията, интеграцията, сътрудничеството, участието и партньорството. Целта е в крайна сметка да има по-добра координация в рамките на системата на Европейския съюз, която, знаете, функционира на много нива. И това не е лека задача, защото трябва да има координация и по хоризонталата, и по вертикалата. Тоест, в рамките на региона и между различни страни. Днес трябва да кажем няколко думи и за така наречените три нета. Става дума за стратегията, по силата на която започнаха да съществуват тези региони. Значи няма да има допълнителни средства, няма да има допълнителни институции, няма да има допълнително законодателство. Така или иначе, създаде се една крехка организационна структура и въпреки, че има общи черти между макрорегионите, те до известна степен са и силно специфични. Това ще стане ясно по-късно. Важно е да се спомене, че вече се е, поражда една мобилизация. Някои смятат, че е объркващо да се говори за нещо подобно, но ние определено можем да говорим точно за такава мобилизация. Много често, поради така наречените дискурсивни действия – самите разговори за макрорегионалните стратегии. Днешният семинар ще ни даде възможност да помислим за това до каква степен макрорегионалните стратегии могат да се интегрират по по-добър начин в други програми на Европейския съюз. За да отговорим на този въпрос, би било добре да се върнем малко назад в историята. Макрорегионалните стратегии не засягат само териториално сътрудничество от европейски тип. Те са свързани с регионалната политика. И това се вижда ясно. Макрорегионалните стратегии обаче а, напомнят на междуправителствените форми на регионална интеграция. Е, и извън Европейския съюз, аз, например, съм от Норвегия и мога да цитирам скандинавското сътрудничество в рамките на, на Северния съвет. Имаме и сътрудничество около Балтийско море. Е, това е регионално сътрудничество, което започна по време на студената война и е, претърпя голямо развитие в рамките на конфликта между изтока и запада и естествено Европейския съюз, е, който се опитва да насърчава регионалното сътрудничество в своите различни райони. Така че ние можем да разгледаме макрорегионалните стратегии като инструмент за комбиниране на регионалното сътрудничество в класическия му вид и териториалното сътрудничество на Европейския съюз. Има още нещо обаче, което бих искал да ви внуша. Ето, това беше една карта на регионите. И е, то е следното, че не трябва да разглеждаме макрорегионалните стратегии като форма за подкрепа на архитектурата на управлението на много нива. Не, би трябвало да е, разсъждаваме като експериментатори и да тестваме нови стратегии и проекти. На екрана е малко трудно да се прочете това, но може би го виждате пред себе си. Това е така нареченото експериментално управление, цикъл на експериментално управление, което засяга и други европейски политики. Знаете, например, за европейския семестър държавите членки се договориха да има широка обща рамка в рамките на конкретна политика е, и след това те делегират на така наречените местни нива, в този случай държавите, е, е, регионите, правомощия и те имат право да е, осъществяват определени цели и след това трябва да докладват за това, което се е случило за резултатите. Тоест, до известна степен не говорим за чисто експериментаторски подход, защото има вече известен опит. От академична гледна точка би трябвало да позволим на експериментаторския подход да навлезе в рамките на макрорегионалните стратегии. Какво означава това на практика? Това означава, че да, имаме обща рамка, която е договорена, тя се управлява даже от някои държави членки Имаме група на високо ниво, която работи по макрорегионалните стратегии. Там участват Европейския съюз, неговата цялост и някои държави членки. Договарят се в рамките на тази група различни форми на сътрудничество. След това задачите се делегират на националните координатори. Знаете, това е част от една изключително а, изтънчена структура, а, има делегиране на правомощия надолу по веригата и така нататък. И съответно на всяко ниво информацията се препраща обратно. Картината показва колко е сложна структурата и това може да е обект на критики, но отново казвам, става дума за експеримент, за проучване на възможностите за нов тип сътрудничество между държави и членки, които имат определена географска територия, определени специфики. Трябва да споменем, че тези макрорегионални стратегии са различни една от друга. Ако сравним, например, Балтийския регион, той е много по-различен от Адриатическо-Юническия. Това е архитектурата на управлението, защо показвам тази картина, за да ви покажа още един интересен елемент на сътрудничеството. Не става дума само за индивидуална макрорегионална стратегия. В крайна сметка, важно е да се спомене в рамките на този експеримент, че има и възможности за съпоставяне. С други думи, може много лесно да се направи съпоставка между различните макрорегионални стратегии. Какво правят те, как го правят и може ли да се извличат ценен опит и да се обменят практики. Мисля, че това е така. Това е една от най-важните, едно от най-важните заключения, които искам да направя. И накрая вече предизвикателствата. За да може да говорим по темата, би трябвало да знаем и какво е въздействието на постигнатото. По-настоящем все още е доста трудно да се направи оценка на въздействието на макрорегионалните стратегии. Ако трябва да цитирам а, Сметната палата, тя има специален доклад а, относно справянето с еутрофикацията в Балтийско море. А, Знаем, че има въздействие на тези стратегии, но ще трябва да изчакаме да мине известно време, за да видим конкретното въздействие. Виждаме, че има рамки е, за сътрудничество, които вече не са експериментални. Те са се превърнали в нещо много по-постоянно, като например форума за рибарство в рамките на Балтийско море. Всички знаете, че макрорегионалните стратегии са включени в различни европейски програми. По-настоящем обаче това е само на хартия и остава въпроса как да има по-добра интеграция, например, по отношение на структурните инвестиционните фондове, как да се укрепи транснационалния елемент. Предизвикателството, свързано с координацията, остава. Системата е сложна, сложна е и координацията в рамките на Европейската комисия и на държавите членки. Трябва да се спомене, че партньорите, които не са от Европейския съюз, са интегрирани по различни начини. Има някои стратегии, в които няма особено значение дали си държава членка или не на Европейския съюз. Що се отнася до Балтийско море, например, Норвегия е интегрирана до известна степен, а Русия участва на, на по-широка основа. Ако вземем стратегията за Дунавския регион, например, има редица държави, които се опитват да влязат в Европейския съюз и има държави, които няма вероятно да влязат в Европейския съюз. В първата група е Сърбия, във втората група са Украина и Молдова. И въпреки всичко, участието в тази стратегия е от полза за държавите, които едва ли ще станат членки на Европейския съюз. Създадоха се и междуправителствени органи като съвета на държавите около Балтийско море. Този съвет е много важен по своя характер и можем да кажем, че тези класически форми на регионално сътрудничество вече се превръщат в важен играч в своята област. Така че това е нещо изключително интересно. Определено казано, макрорегионалните стратегии ще зависят до голяма степен от политическата воля в участващите държави. В заключение, Надявам се, че тези макрорегионални стратегии ще се разглеждат като нещо експериментално с всички последици от един такъв подход. Макрорегионалните стратегии може би вече са пораснали малко, не са съвсем прохождащи. Остава да видим как допринасят те, например, за подобряването на околната среда? Има в тази връзка определени индикатори, стандарти. От друга страна, следва да споменем, че макрорегионалните стратегии понякога дават началото на сътрудничество в конкретен регион. И това е важна цел сама по себе си. Макрорегионалните стратегии са различни. От една страна те са многостранни, те са обаче и европейски стратегии, те са с цел да се приложат европейски политики, само че на по-тясна основа. Те, освен това, насърчават регионалното и териториалното сътрудничество. Говорих за това, е, че трябва да се намерят възможности за съпоставка, е, да се съпоставят различните макрорегионални стратегии. В миналото нямаше нещо подобно. Там имаше е, оценка само в рамките на съответния регион, например Балтийско море. Освен това, макрорегионалните стратегии търсят подкрепа, т.е. опитват се да подкрепят регионализацията на някои европейски политики. В заключение, наистина, няколко препоръки. Нещо, което бих предложил да се разгледа. Трябва да избягваме така нареченото вкарване в силузи или в строги рамки на макрорегионалните стратегии. Това не трябва да се случва. Макрорегионалните стратегии са насочени към нещо малко по-широко. Освен това, необходимо е да укрепим ролята на средното ниво. Координаторите в рамките на политиките, различните направляващи групи, трябва да уточним ролята на министрите и различните, на министерствата и на различните агенции, трябва да обсъдим връзката между кохизонната политика и стратегиите и освен това, но не на последно място по значение, естествено, трябва да се подсили ролята на Европейския парламент, особено когато става дума за надзора на успеха, да се надяваме, на макрорегионалните стратегии. Благодаря ви. Благодаря. Сигурна съм, че ще има много въпроси и коментари, но продължаваме с следващата презентация, като въпросите ще са накрая. Сега ще дам думата на госпожица Ярмолкайте. Надявам се добре произнесох името ви. от отдела за политиката по сближаване към Министерство на финансите на Литва и тя ще представи е, приноса на европейските структурни инвестиционни фондове за региона около Балтийско море. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, дами и господа. За мен е удоволствие да съм тук, за да представя опита на Литва в е, макрорегионалната стратегия за Балтийския регион. Нашето министерство работи с европейските кохезионни фондове. Аз работя в сферата на програмирането и е, за е, този програмен период е, една от отговорностите ми е да е, работя с специалния доклад за Балтийско море на Европейския съюз и връзката с е, кохезионните фондове. Разделила съм презентацията си на две части. Първо съм, ще представя какво сме направили за да включим доклада в националната ни система за Кохезионния фонд. Ще представя резултати за този програмен период, след което ще предложа малко храна за размисъл, ще представя някои от предизвикателствата и ще направя препоръки какво може да се подобри. Накратко бих представила националните стратегически документи за европейските структурни инвестиционни фондове. Имаме споразумение за партньорство, обхващащо пет такива фонда в три оперативни програми за сел, развитие на селските региони, за европейски фон, е, фондове инвестиции и една оперативна програма за сектора на рибарството ще се съсредоточа върху е, кохезионния аспект на тази система. Когато се подготвяхме за периода 2014-2020, положихме много усилия специалният доклад за Балтийско море на Европейския съюз да присъства в националните стратегически документи. Имаме редица договорености относно координацията, наблюдението, оценката, съгласно споразумението ни за партньорство и оперативната програма. Освен това, трябва ясно да се дефинира какво представлява проект, който който да допринася за стратегията. Първо, проекта трябва да съответства на определена областна политика, да има хоризонтална дейност и да включва водещ проект. Освен това, този проект трябва да се прилага, е, изпълнява заедно с международните ни партньори. И ще ви помоля да запомните тези две условия. Европейските инвестиции в Литва допринасят за тези три цели на специалната стратегия за Балтийско море. Увелич... опазва се морето, запазва се морето, повишава се свързаността на региона и се увеличава просперитета чрез генериране на заетост. Идентифицирали сме областите на политики, които са важни за приоритетните оси в оперативната ни програма. Европейските инвестиции допринасят в Литва основно в секторите за енергетика, транспорт, иновации и в по-малка степен за образование, рискове и сигурност. Това ни позволява да имаме по-обща представа за това къде може да се съсътрудничи повече, но може да се случи така, че определени проекти да а, навлизат и в други области на политики, като например здравеопазване и туризъм. А, имаме разпоредби е, за проекти, които да са добри от гледна точка на стратегията за Балтийско море. Такива проекти могат да получат допълнителни средства или пък да се запазят средства за други проекти, които се изпълняват заедно с международните ни партньори за трансгранични проекти за сътрудничество. Също така може да има разходване на средствата в територия, излизаща извън строго територията на тази оперативна програма и това дава възможност за много трансгранични дейности. Органите, които работят с проектите, определят е, критерии за подбор на проектите за изпълнение на стратегията. Такива е, критерии включват пет мерки по настоящем. Не са много на брой тези мерки, но това показва един фокус прямо стратегията. Също така има определени изисквания за институциите, изготвящи условията за финансиране на проекти. Трябва да се види коя мер... мярка допринася за стратегията. Също така имаме изисквания за, евентуални, за потенциалните управители на проекти, кои проекти ще се изпълняват и каква е добавената им стойност за стратегията. Всичко това цели да се подобри институционалното управление на проектите, но в някои случаи е, това не става по най-точния начин, защото мерките понякога са твърде сложни. Не е винаги ясно какъв е приноса им към стратегията. И на следващо място, понякога а, управителите на проекти не познават достатъчно добре е, стратегията, не са твърде компетентни за нея. Продобрили сме системата за наблюдение на проектите. Тук трябва да отбележа, че нямаме отделна система за наблюдение на проектите по е, стратегията за Балтийско море, но сме включили определено обозначение за проектите, които са свързани с тази стратегия. Измерваме приноса от тези проекти на две нива съгласно двете условия, които споменах. Тематичният принос на първо място, дали проекта има отношение към областите за политика и хоризонтално действие за изпълнение на стратегията. След това разглеждаме трансграничния аспект, дали проекта се изпълнява заедно с международни партньори. Това до голяма степен улесни процеса на наблюдение, особено в сравнение с програмния период 2007-2013 година. В момента има доста голям брой проекти за трансгранично сътрудничество. Освен това, по този начин се намират областите, в които може да се изпълняват такива проекти. Няма да навлизам в много подробности, но ще спомена само платформите за засилване на сътрудничеството. Литва участва активно в мрежата на, на органите за управление на проектите по развитие на селското селските райони, също така мрежата за Балтийско море, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и мрежата за Балтийско море. Тези мрежи са изключително полезни за сътрудничеството в проектите. На този слайд виждате някои цифри за настоящия програмен период. В начало, от началото на проекта на сам почти 27% от всички проекти се смятат, че са в изпълнение на стратегията за Балтийско море, но този процент отразява тематичния принос, а не толкова трансграничния аспект. Разходвани са 2,3% от трите е, европейски структурни инвестиционни фонда, които се използват в Литва и е, те се прилагат в секторите на научно-развойната дейност и иновациите, МСП, конкурентоспособността на тези предприятия енергетиката. Поставя се въпроса защо Броя на проектите не се е увеличил значително, при положение, че законовата уредба е добра, а изпълнението не е достатъчно добре. Разбира се, има някои пречки, бих искала да споделя някои от тях днес. Мисля, че днес е добре да споделим различни идеи. Със сигурност може да се е, говори за най-различни предизвикателства, но аз ще се спра само на три от тях. Първо, много малко хора знаят за стратегията за Балтийско море. Съгласно данни на Евробарометър, само 14% от участващите в анкетите знаят за тази стратегия, а с други макрорегионални стратегии, процента е дори по-нисък. Освен това има твърде малко познаване на институциите, сред институциите. Много институции или не знаят за стратегията, или не смятат, че тя може да бъде полезна. Така че как може да се използва капацитета на стратегията, за да се променят нещата по ефективен начин. И накрая, от собствен опит е, в е, част, като част от мрежата за управляващите органи по а, е, фонда за развитие на селските райони, трябва да кажа, че едно от основните предизвикателства са различните правила за изпълнение между различните държави, които понякога са несъвместими. Споменах три пречки, за това бих искала да направя и три препоръки, какво може да се подобри. Първо, да се увеличи познаваемостта на Европейската стратегия за региона на Балтийско море. Тук искам да спомена политиката на сближаване в Литва. Тя е много успешна в Литва и привлича голям интерес от страна на гражданите ни. Според неотдавнашно проучване, над 90% от литовците знаят за политиката по сближаване. Всеки 9 от 10 е, отговарящи в проучването са казали, че лично са видели ползите от тази политика. Виждате разликата в цифрите. 90% знаят за политиката по сближаване, а само 14% за стратегията за Балтийско море. Това мисля, че е достатъчно, за да ви даде представа. Освен това, трябва да се повеличи, да, да се увеличи познаването на инструментите за трансгранично сътрудничество. Имаме платформи а, за намиране на партньори, но те още веднъж са твърде слабо познавани. Следващо, следващата ми препоръка е а, стратегията за Балки, Балтийско море да стане един вид неизбежна. Тоест, да може винаги да се взема предвид дали проект е, има принос към стратегията, това със сигурност ще промени нагласите на институциите и на обществото. Разбира се, промените в нагласите не са нещо, което става бързо поради човешката природа. Но бавното напредване със сигурност е по-добро от никакво напредване. Всеки път, когато има проява на интерес към стратегията за Балтийско море, за мен това е една крачка напред към по-голяма цел. Освен това, трябва да създадем стимули за трансгранично сътрудничество. Един от критериите, които споменах преди малко, е само един пример. Може да има много други стимули за допълнително финансиране, за нефинансови ползи, но всички стимули трябва да се основават на следното. Е, е, бъдещите управители на проекти трябва да са убедени, че ползите в бъдещето си заслужават усилията днес. И на трето място трябва да се съсредоточим върху гъвкавостта и упростяването на правилата. Това ни е важно за следващия програмен период. Упростяването. Необходими са ни прости, ясни, гъвкави правила, които да насърчават сътрудничеството и да не го утежняват. Има много какво да се направи по този въпрос и от страна на комисията, която изготвя предложения за законодателни актове и след това и от съвета и парламента, които участват в преговорите. И накрая Бих искала да кажа, че е, света на стратегията за Балтийско море със сигурност не е идеален, има много предизвикателства, но има и голям потенциал, който да се разгърне чрез съвместни усилия. Призовавам днес всички нас да бъдем амбициозни, да използваме възможностите, които имаме, за да променим нещата. На този слайд виждате моите координати, можете да се свържете с мен, с още въпроси и с искане за информация. Благодаря ви. Председателката благодаря. Продължаваме с господин Феликс Молдован, който ще ни представи стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, перспективи за след 2020 година. Господин Молдован ще се изкаже от името на унгарското председателство на тази стратегия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми гости, благодаря ви най-напред за поканата, както и за възможността да ви представя нашия опит с изпълнението на Европейската стратегия за Дунавския регион. Преди да пристъпя към изложението си, нека отбележа, че онова, което ще кажа, не представлява консенсусно становище за тази стратегия. Отразява само унгарския опит. Трудно е да се говори за бъдещето. Дори и когато времената не ни изправят пред особени проблеми. Настоящият момент прави разискванията за бъдещето още по-трудни. Отбелязал съм тук на слайда няколко предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, като например преговорите за Брексит, които текат в момента. Те ще се отразят върху кохезионната политика за периода след 2020 година. Предстои също така да започнат в началото на едната година преговорите за следващата МФР. Европейската комисия излезе с пет документа за бъдещето на Европейския съюз, в които се съдържат много разнородни възможности за развитие за страните членки. Настоящият контекст е изпълнен с много променливи, с много възможности за същността и използването на макрорегионалните стратегии. Поради това е трудно да се говори за бъдещето. От друга страна, макрорегионалните стратегии са едва на 8 години. Разработването на функционираща стратегия по толкова тематични оси и за толкова много държави не е възможно в рамките само на 8 години. Затова трябва да дадем на тези стратегии повече време. Но тъй като предстои приемането на следващата МФР, мисля, че трябва да си направим равносметка и да очертаем действията си за едните години. Ще започна изложението си с преглед на няколко момента във връзка с настоящото състояние на изпълнението на Дунавската стратегия. Всички сте запознати с трите нета в основата на реализирането на стратегията. Да няма политически стимули, няма видимост, няма и ангажираност. Разбирам каква е логиката за тези три нета, но те доведоха до още три нета. Това може да ви звучи много категорично, но на какво сме свидетели наистина? Няма политическа инерция в основата на изпълнението на тези стратегии. За това говорят годишните форуми на високо равнище. А що се отнася до видимостта, установяваме, че Поредица оперативни програми в Унгария няма осведоменост за макрорегионалните стратегии. Това е жалко, тъй като макрорегионалните стратегии биха могли да поставят на стратегическа основа изразходването на европейските средства, биха могли да допринесат за по-ефикасното разходване на средства по европейските фондове. По въпроса за ангажираността на ниво ръководна група на Дунавската регионална стратегия не всички държави членки са представени наравно. Има някои държави, които полагат усилия и са представени във всички, на всички заседания на ръководната група. Но през изминалите години се наблюдаваше силен спад в активността на държавите членки. Това е реален проблем, който трябва да разрешим, ако искаме да се използваме от пълния потенциал на макрорегионалните стратегии. Поради всичко това, което изложих до тук и най-вече защото няма значителна политическа подкрепа за макрорегионалните стратегии, те продължават да са сравнително леки инструменти. От една страна, разбирам защо. Що се отнася до Дунавската стратегия, структурата е много сложна. Има национални координатори, има ръководни групи, има също така и координатори за отделни райони за някое трето лице, което не участва в изпълнението на стратегията, е трудно да разбере защо тогава подобни стратегии могат да доведат до някакви ползи. Друго предизвикателство, свързано с Дунавската стратегия, е, че приоритетите по нея са много разнопосочни. Мога да ви дам за пример от една страна Баден-Вюртенберг и Молдова – Разбирате, че неотложните приоритети в тези два региона нямат нищо общо помежду си. Като вземем предвид това, то е ясно, че установяването на консенсус между участващите държави членки, независимо от това за какво става дума, е много трудно. По въпроса за финансирането. Няма връзка между макрорегионалните стратегии и оперативните програми. Както казах преди малко, малко са оперативните програми, програми за финансиране със средства на Европейския съюз, в рамките на които има осведоменост за макрорегионалните стратегии. Има обяснение за това. Когато се водеха преговорите за Дунавската стратегия, повечето от оперативните програми, които се изпълняват в момента, вече бяха обект на взето решение. В бъдеще трябва да се избягва подобно положение, когато се преговаря многогодишната финансова рамка. Има още нещо, което значително накърнява ефикасността на стратегиите, а именно липсата на доверие към финансовите инструменти от изпълняващите стратегията. Защо? Защото е много голяма административната тежест. Така се забавя финансирането, забавя се напредъкът, поставят се бариери пред онези, които реално имат идеи и искат да излязат с предложения за проекти. Последният момент, върху който ще се спра, се отнася до ограниченото сътрудничество между отделните макрорегионални стратегии. Неудачно е това според нас. Малкият ми опит с макрорегионалните стратегии показва, че има много какво да научим един от друг. Има немалко челен опит, който можем да споделим, тъй като всички макрорегионални стратегии – са преминали вече през някакви предизвикателства, пред които ще се изправят и новите такива. В бъдеще сътрудничеството между отделните такива стратегии трябва да е приоритет. Не искам обаче да съм песимист. Мисля, че в макрорегионалните стратегии се таи голям потенциал. Затова и излизам с няколко препоръки едно от най-значимите предизвикателства, за което не мога да изляза с конкретна препоръка, е разработването на политически стимули трябва на високо политическо ниво да има представяне в рамките на макрорегионалните стратегии, най-вече в рамките на Дунавската стратегия. Така ще се даде нов тласък на тези стратегии. Единствено и само тогава макрорегионалните стратегии ще могат да се използват за справяне с настоящите предизвикателства пред Европейския съюз. Макрорегионалните стратегии са платформа за по-открита и по-пряка комуникация, но до момента, според мен, те не са били използвани за предлагането на решения за кризата и за настоящите предизвикателства пред Съюза. Унгария през октомври ще проведе годишния форум. Опитахме се да включим в дневния му ред въпроси, които трябва да намерят своя отговор през следващия период, като например енергийната сигурност, изграждането на инфраструктура, диверсифицирането на енергийните източници. В рамките на макрорегионалните стратегии обаче все още според мен не е намерен отговор на най-неотложното предизвикателство пред Европейския съюз, именно миграционната криза. А тези стратегии са възможност за събиране на становищата на държавите членки и за намирането на евентуални решения. За да могат обаче стратегиите да се използват по този начин, за да могат да са инструмент за решаване на проблемите, те трябва да бъдат преосмислени. Трябва да бъде преосмислен и рационализиран планът за действия по тях. Както вече упоменах, системата е много сложна. Тя трябва да бъде по-фокусирана, защото единствено и само тогава ще можем наистина да постигнем промените, за които говори и колегата специалист по Балтийската стратегия. Преминавам към финансовия аспект и какво трябва да бъде подобрено по отношение на финансирането. Както вече упоменах, включването на макрорегионалните стратегии в многогодишната финансова рамка, в следващата такава е много важно. Ако няма финансова подкрепа за макрорегионалните стратегии, то те няма да могат да доведат до желания ефект. Ще се опитам сега да съм по-збит, тъй като мога да ви говоря часове наред, но не смятам, че би ви се искало, а нямаме и време. Какъв е практическия подход, който сме възприели в Унгария? Опитваме се да установим платформа за оперативните програми в която да участват управляващите органи по оперативните програми, да обмислят възможности за това как да допринесат за Дунавската стратегия, как да рационализират и да разходването на средства по нея. Що се отнася до координацията, установихме една структура, наречена тройката на председателството на тази тройка следва да се пада по-стратегическа роля при определяне на бъдещото развитие на стратегията. Не знам дали знаете, но председателството на стратегията се сменя всяка година. Тройката на председателството е възможност за справяне с политическите и економически предизвикателства, подобно на тройката на председателството на Европейския съюз. Трябва значително да се подобри комуникацията. Онези, които разработват добри проекти, решаващи действително проблеми по места, трябва да са яс функционирането на макрорегионалните стратегии, за да могат и да са мотивирани да излагат пред нас идеите си. Националните координатори, според мен, се нуждаят от бюджет. Липсата на ангажираност в отделните страни, най-вече в трети страни, се дължи на факта, че те не могат да финансират участието си в заседанията на националните координатори и на ръководната група. Този проблем лесно може да бъде решен. Националните координатори от държави, които не са членки на Европейския съюз, могат да имат свой бюджет, така ще могат да финансират участието си в заседанията, на които се вземат решения. Трябва също да се подобри административният капацитет. В ред държави националните координатори на стратегията получават допълнителни задачи, за да може стратегията да бъде наистина ефикасна ангажираността в отделните страни, включително и административният капацитет, трябва да бъдат подобрени. Колко минути имам? Още 2-3 минути. Добре. Съвсем набързо. Какво трябва да избегнем? Европейската комисия е изготвила много добър документ за настоящото състояние на изпълнението на макрорегионалните стратегии. Съгласни сме с повечето от идеите и предложенията на комисията. По някой от тях, според нас, би трябвало да сме по-предпазливи. Според нас, премахването на тематичните оси няма да е решение за Дунавската стратегия тъй като по тези приоритети вече се работи от няколко години по места. Промяната в структурата ще се отрази върху изпълнението. Не бива също да има и ротация на приоритетните области. Има няколко добри примера Например, ротационното председателство на стратегията е много добра идея. Държавите очакват с нетърпение момента, в който ще поемат председателството. Заедно с Европейската комисия провеждаме годишния форум. Това е една проява на високо равнище, в която участват между 700 и 800 заинтересовани страни. Това показва, че има интерес към макрорегионалните стратегии. Сега трябва да анализираме данните, с които разполагаме, да анализираме опита си и да постигнем някои подобрения. Един от приоритетите на председателството ни бе да включим съседни трети страни в изпълнението на стратегията. Според нас Дунавската стратегия може да е много полезен инструмент с оглед на политиката на разширяване и добросъседство на Съюза. Поставихме началото през изминалата година на редица проекти, одобрени по Дунавската наднационална програма. В повечето от тези проекти участват съседни трети страни. Тук цитирам два такива проекта и в двата участват съседни на Европейския съюз трети страни. По тези проекти според нас можем да включим онези държави, участващи в изпълнението на стратегията, които не са членки на Европейския съюз. Така те ще могат да разберат логиката, която стои зад функционирането на Европейския съюз. Така ще можем най-добре да подпомогнем тези страни по пътя им към Европейския съюз. Мога ли да продължа или времето ми вече свърши? разполагате с текста на изложението ми. Наистина мога да говоря още много дълго. Ако имате някакви въпроси, моля да ми ги зададете. Тук на слайда виждате и как можете да се свържете с мен. Надявам се, че на 18 и 19 октомври ще видя всички ви в Будапешта на 6-я годишен форум на, Дунав... на стратегията на Съюза за Дунавския регион. Председателката, благодаря ви, благодаря ви и за поканата. Давам думата на господин Никола Фавия, директор на служба научни изследвания, анализ и управление на знанието, отдел Кохезионна политика към председателството на съвета на министрите на Италия. Той ще ни предостави информация за друга макрорегионална стратегия на Съюза, а именно стратегията за Алпийския регион и стратегията за региона на Адриатическо и Юнийско море. Ще направя анализ на управлението. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които ме поканиха. Ще говоря за двете най-нови макрорегионални стратегии – Целта на моята презентация е да ви представя фактите. Вместо да говоря по чисто административен начин за ефикасността, ще промена а, част от своята презентация, просто за да потвърдя казаното от колегите до сега. Вече знам, че имаме много общи черти. Част от казаното от колегите е изключително уместно, затова бих искал да съхраня време и да не повтарям онова, което вече беше казано. Ще направя и някои заключения, които малко ще се отличават от тези на колегите защото аз като цяло съм съгласен с цялостната стратегия, с това, което те казаха, но ще дам а, някои малко по-добри подробности. Добри в смисъл такъв. А, резултатите са малко по-положителни. Според мен резултатите не са а, чак толкова отрицателни. Аз съм съгласен относно упростяването на правилата свързани с финансирането, свързани с е, ролята на институциите. Мисля, че стратегиите са е, много добри и те представляват една отлична възможност да се справим с, с слабите места в системата. Виждате в е, стратегиите, които аз е, представям, има много различни участници. Искам да направя разлика между политическата страна на въпроса и останалите аспекти. Ще говоря и за средствата, за приравняването на различните инициативи и действия. Няма да говоря само за градовете, ще говоря за всички видове програми, които управлява комисията. Когато говорим за някои дейности, свързани с транспорта, морския транспорт, например, цялата система трябва да бъде преработена, за да се постигнат конкретни резултати. Така че точно с това виждане съм съгласен. Сега ще дам конкретни примери за резултатите. Отново казвам, аз е, ще говоря за двете най-нови макрорегионални стратегии. Виждате стратегията за района на Адриатическо и Юнийско море. В нея има четири държави членки от ЕСА и четири държави, които не са членки. Знаете, че правилата бяха създадени преди около 15 години и в това отношение има какво да се желая. Ролята на макрорегионалните стратегии е важна, но е важна и ролята на някои политически инициативи, тъй като благодарение на тях се води диалог между всички тези държави членки и не членки на Съюза. Вече беше казано достатъчно за въпроса за а, ангажираността. В рамките на макрорегионалните стратегии, създадените в миналото диалози са ключови за решаване на много проблеми, които датират отдавна. Въпреки всичко, има обаче проблеми, които още не са решени. Региона, както виждате, не включва Косово и бивша Югославска република Македония. Това е следващата стъпка, вероятно, в процеса на интеграция по отношение на управлението на стратегията. Имаме управителен съвет. Той подлежи на ротация всяка година. Би трябвало неговата роля да бъде укрепена. Ние се учим от другите макрорегиони. Имаме сега трио председателства, за да имаме един малко по-дълъг период на управление. Освен това, имаме и общо председателство. Съответно, има по-добро участие, когато се взимат решения. Имаме и е, групи за тематично направление, в които се върши техническата работа. Тези групи имат за цел основно да определят приоритетите за района, да определят е, съответно и програмите, които би трябвало да се лансират, за да се решат предизвикателствата. Мисля, че трябва да се направи допълнителен анализ за ролята на тези групи за управление, защото някои дейности могат да се приложат без да има е, направление от страна на групите за направление. По отношение на Адриатическо море, например, е, има някои дейности, е, в които Харватия не желая да участва и тук може много да се говори. Какви са резултатите, до които стигнахме по отношение на стратегията за Адриатическо и Юнийско море? Е, мястото не е лесно за експерименти. Средата не е особено благоприятна. Две от страните в миналото са воювали, въпреки всичко сега те разговарят. Започват нормални приятелства. Е, страни, които са воювали до преди няколко години, продължават е, напред и сътрудничат, защото имат общи проблеми. Мисля, че ангажираността е на достатъчно добро ниво. Особено, що се отнася до държавите, които не са членки на Европейския съюз. Макар, че има известна умора. Страните, които не са членки на ЕС, нямат кой знае колко средства за участие и нещо трябва да се направи, за да се укрепят финансите на тези държави, които не са членки на Европейския съюз. Вече ви казах за триото председателства – По този начин се укрепва лидерската роля на председателството и мисля, че би трябвало този тип управление да се прехвърли в рамките на групите за направление. Техническите групи обикновено искат самостоятелност, там се говори твърде много и не винаги се постигат необходимите резултати. На следващо място по-конкретна роля на съвета. Трябва обаче да се запази естествено автономията на групите за тематично направление. Това може да се обсъди в рамките на регулаторната стратегия. По-важно е да се спомене приравняването не само по отношение на средствата, но и по отношение на дейностите, които са в основата на тези макрорегионални стратегии. И тук не говоря само за европейските средства, говоря за националните средства и за регионалните средства. Преките средства, които идват от Европейския съюз, също би трябвало да се използват, за да се насърчи допълнително диалога. В тази връзка ролята на комисията, по моему и по мнението на институциите, които представлявам, би трябвало да бъде подсилена. Факта, че комисията, например, се оттегля от председателството не е чак толкова проблематичен, тъй като имаме трио председателства и те могат да заменят комисията. Но от техническа гледна точка комисията е много важна. Има известна умора у държавите членки, особено у по новите държави членки. Знаете, че управлението не е лесно това ни го казва и един от служителите с дългогодишен опит. Така че ролята на комисията от техническа гледна точка е изключително важна. Толкова за Адриатическо-юнийската стратегия. По отношение на Алпийската стратегия, това е регион, който е много богат. Става дума за държави членки, които са богати. Три от или четири от страните са страни основателки на Европейския съюз. Страните, които не са членки на Европейския съюз, знаят много добре за какво става дума. Това не е нищо ново за тях. Това е последната макрорегионална стратегия, която беше създадена. защото а, има желание сред а, държавите в тази стратегия да демонстрират своята автономия. Те са достатъчно богати, достатъчно развити и имат институционалния капацитет да бъдат автономни. има естествено сътрудничество от политическа техническа гледна точка то трябва да се обсъди по-подробно. Ролята на институциите тук е малко по-осложнена, защото в допълнение към съвета, управляващия съвет и към групите за тематично направление, имаме и общо събрание, което представлява едно представителство на високо политическо ниво и Неговата цел е да задава политическата насока на работата на региона. Това събрание има годишен форум и на този форум се правят политически изявления, които не винаги се приемат от съвета. И съответно не се прехвърлят надолу към групите за действие. Ето защо в тази връзка трябва да кажа, че е малко рано да се правят заключения за Опийския регион. Ще кажа няколко думи за своето собствено мнение, нещо, което не винаги заявявам публично – Факта, че има такава голяма автономия и желание за автономия, понякога не води до конкретни резултати. Политическите решения не водят до конкретни резултати на най-низко ниво. Знаете, че има силно желание за автономия, но трябва да има и някакви опити за сближаване все пак. Ставаме свидетели на забавания в рамките на групите за действие. Не се постигат достатъчно бързо необходимите резултати. Настоящия председател на макростратегията е регион Бавария. Те, например, се опитват да представят свои собствени програми, които обаче не се приемат от другите партньори в рамките на изпълнителния съвет. има много различни групи, при приятелски групи или групи на приятелите на някой регион. Има толкова групи, че в крайна сметка не се върши никаква конкретна работа. Извинете за тази леко горчива а, шега. Тук също можем да кажем, че трябва да се подсили ролята на органите, които се занимават с регионалната и централната координация. На лице е националното ниво на управление. Е, там се търси необходимото равновесие между различните програми. Там се търсят възможностите за диалог с партньорите на техническо ниво, и в крайна сметка се стига до някакво предложение. На политическо ниво обаче е необходимо да се премине по същия път. Естествено, не искам да коментирам работата на политиците. Политиците имат право да правят каквото си искат, стига да защитават интересите на онези, които са ги избрали. Аз бих казал обаче, че последния годишен форум даде трибуна за изява на някои представители, които са готови да стиснат ръката на някои други участници, готови са да правят гръмки изказвания, но не знам дали ще се стигне до резултати за целия регион. Какво да правим от тук нататък? Тук ще подкрепя казаното от колегите, но и ще се разгранича. Мисля, че като цяло макрорегионалните стратегии са успешни. Те представляват един добър опит. В тези стратегии участват периферни за континента региони. Тук не става дума обаче само за географско и териториално развитие. Става дума за регулация, по силата на която се прекрачват границите. Е, границите, които задава държавата или пък границите, които задават европейските политики. Макрорегионалните стратегии може и трябва да са насочени най-вече към постигането на конкретни цели. А когато става дума за самата регулация, би трябвало стратегиите да говорят за това как да се загърбят различията. Всеки път, когато обсъждам евентуалното решение на някакъв проблем, трябва да отчитам и присъствието и наличието на различни фондове. Земеделски фондове, структурни фондове. Различните фондове се използват по различен начин в различните държави. Начина по който процедираме в Италия е по-различен от този в Словения и така нататък. Така че си мисля, че би трябвало малко да се опрости използването на средствата, да се опростят правилата за средствата. Това би било добре дошло. Значи, отново казвам, пледирам за упростяване и за хомогенизация на инструментите. Ролята на комисията точно в тази връзка е изключително важна. Те играят и би трябвало да играят много важна техническа роля. По отношение на целите на стратегията. Те също трябва да бъдат опростени. би трябвало да се стремим и към една по-благоприятна политическа среда, в която да се разговаря. Трябва да може да се води диалог и с автономните технически групи за да може в крайна сметка да се а, решат проблемите, които е посочил с пръс изпълнителния съвет. Централното и регионалното представителство в рамките на групите за действие и групите за тематично направление а, е изключително важно. Автономията и управлението трябва да се даде възможност на съвета да определя какво трябва да се направи. На следващо място, би следвало да се уеднаквят правилата, да се опрости финансирането, европейските фондове за сътрудничество, регионалните, националните фондове, преките инструменти, всичко това трябва да бъде опростено, оптимизирано по някакъв начин – средствата, които идват от Съюза, също така. В тази връзка позицията на италианското правителство е, че би трябвало да се насърчават макрорегионалните стратегии, само че трябва да се решат редица проблеми на макрорегионално ниво, тъй като геометрията варира, ако мога така да се изразя, в региона на Дунава или в Балтийския регион, в Атлантика, в Средиземно море. Проблемите са различни и целите са различни. Нека да имаме упростяване на правилата, на правилата за финансиране. Надявам се, че бях пределно ясен. Благодаря. Благодаря много. Е, Дълъг е списъка с желаящите да задават въпроси и продължават да се записват. Господин Коцолино има думата, тъй като той е доклад по доклада за изпълнението на макрорегионалните стратегии. Благодаря много за тези презентации. Малко ми е паднал гласа, съжалявам. Искам да се спра на един основен елемент, за който трябва да говорим. Чухме конкретен опит, практически опит, и това беше много важно. Вие се обръщате към нас, за да насърчаваме, да подкрепяме тази политика, да я изпълняваме, да я развиваме. Но къде да съсредоточим усилията си? момента се подготвя преглед на кохезионните фондове, както и на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Този преглед трябва да стане до 2018 година. Та, на базата на презентацията тази сутрин, какви предложения можете да направите на основани на вашия опит? защото тук отиваме отвъд експериментирането при макрорегионалните стратегии. Какво може да предложите, за да може европейските политики да не са просто експериментални, да са по-целенасочени? Аз бих могла да спомена няколко неща. Първо, финансовата рамка. Казахте ясно, че липсват ресурси както финансови, е, така и човешки. Тогава достатъчно ли е да се използва само кохезионния фонд е, за програмния период 2014-2020? Как ще се развие той след тази година? А относно ефекта за стимулиране, Това е нещо, което държавите членки ли трябва да осмислят или по-скоро трябва да работим повече с регионите? И ако регионите е, по-трудно участват в този процес, тогава към държавите членки ли трябва да се обърнем? Доста е труден този въпрос. Имаше и доклад на Комитета на регионите и та, става ясно, че в едно макрорегионално измерение един от възможните инструменти за справяне с настоящите предизвикателства – акцентира върху гъвкавостта. Гъвкавост, с която да се справим с а, кризите днес. Миграция, проблеми с околната среда. Та, макрорегионалните политики могат ли да направят повечето ни политики по-гъвкави? Това са някои въпроси, които поставям пред вас. На следващо място, предвид прегледа на политиката по сближаване, какво следва да направим? Регламента за тази политика ще бъде е, изменен, за да предвижда програмния период 2020-2027. И а, как ще се вземе предвид макрорегионалното измерение? А, а относно изпълнението, имаше фокус върху два елемента процедури и управление. По тези два елемента, можете ли да кажете, на базата на вашия опит, къде трябва да се съсредоточим по-конкретно. Имаме работна група про упростяването. Нейната работа завърши с пресконференция онзи ден. И много се говореше за упростяването, но можете ли да ни кажете съвсем точно какво трябва да се упрости повече? Управлението или процедурите? Ето това са някои въпроси, които исках да поставя, за да ни помогнете в нашата работа по докладите. Да не се повтарят неща, които Комитета на регионите казва или съвета казва в а, своите документи или комисията. Как можем ние в докладите на парламента да бъдем по-конкретни по въпроси, които са много важни предвид прегледа на кохезионната политика и МФР също. Благодаря. Давам думата на докладчиците в Сянка. Господин Богович, заповядайте. Е, макрорегия са заготово зело инструмент, е, ки който Макрорегионите сами по себе си са един много важен инструмент. На цялата територия на Словения този инструмент функционира ефикасно. Словения членува в три макрорегиона, с изключение на Балтийския. Част сме от Адриатическо-юнийските, както и от останалите макрорегионални инициативи. Днешните изказвания бяха много полезни. Благодаря ви. За нас те бяха повод да обмислим перспективите за бъдещото развитие на макрорегионалните стратегии. Искам да кажа няколко думи за стратегията за Адриатическия и Юнийския регион. Това е една много специфична, според мен, стратегия. В нея участват четири държави членки на Съюза и четири трети страни. В този регион сме свидетели, например, за сътрудничеството между държави членки на Европейския съюз и трети страни, както и на сътрудничеството с държави, които в миналото бяха изправени пред големи проблеми. Имам предвид страните от бивша Югославия и проблемите, които те изпитваха в началото на 90-те години. Мисля, че това сътрудничество е най-вече в областта на економиката, опазването на околната среда и туризма. Той има и политически аспект. За разлика от Балтийския регион, отправната точка за сътрудничеството в Адриатическо-Юнийския регион не бе толкова добра. Виждам, че ще има трудности и във връзка с бъдещата многогодишна финансова рамка. Не бива, когато я договаряме, да изпускаме от поглед макрорегионите. Не бива да забравяме за тях и когато договаряме кохезионните фондове трябва да се финансират макрорегионалните стратегии. Според мен трябва да обърнем повече внимание и на националните и регионалните бюджети. Те също трябва да бъдат използвани за осъществяването на целите по макрорегионалните стратегии. Трябва да се концентрираме най-вече върху проекти, които могат да бъдат финансирани от ЕФСИ, структурите инвестиционни фондове или по хоризонт 2020. Така ще се подсили усещането за принадлежност към един регион, който опира на три морета и обхваща и региона на Алпите. Ами Уважаеми колеги, Позволете е, да реагирам. Благодаря на всички, които се изказаха преди мен. Да, искам да реагирам, като кажа, че като цяло съм съгласен с казаното до тук. Виждам, че е, подхода към темата е доста аналитичен и лично аз оставам а, с впечатлението, че продължаваме да подхождаме по експериментален начин. С изключение на стратегията за Балтийско море, може би. Така че. А, като цяло всички тези макрорегионални стратегии се опитват отново да залепят парчетата от Европа по един ефикасен начин. Сега няма да поставим въпроси или да правя някои предложения, тъй като аз бях един от хората в, основали Адриатическа юнийската макрорегионална стратегия през 2005 година, но искам да говоря много конкретно. Разбирам много добре трите нета, когато говорим за макрорегионални стратегии, но те не са обосновани, защото трябва да помислим за създаване на някаква координационна структура, структура която да гарантира по-доброто функциониране. Аз познавам добре Адриатически и Юнийския регион и знам, че има има много голям интерес към а, сътрудничеството в целия регион. Обаче има проблем с работата на национално ниво в това отношение, тъй като държавите показват по-слаб интерес в сравнение с градовете. За това мисля, че трябва да се създаде някаква такава координационна структура, защото в противен случай ще изпаднем в една мъглива работа, която няма да доведе до конкретни резултати. Следващ въпрос за финансирането. На теория всичко изглежда прекрасно, но конкретно когато когато заговорим. Става въпрос за проект, да кажем, за сътрудничество между Италия и Харватия, Италия, и Слования, за сътрудничество с Албания, с Черна гора, с Сърбия и така нататък. Всичко това е прекрасно. Това е едно наследство от миналото и от политиката по сближаване, но не можем ли да намерим някакво решение, което да ни помогне да променим нещата? Аз лично съм работил по стотици такива програми с а, десетки милиони евро и мога да ви кажа, че не винаги средствата бяха разходвани по възможно най-ефикасен начин. Да, хората бяха доволни от резултатите, но не бива да спираме до тук. Трябва да помислим за един по-различен подход към тези като цяло двустранни а, проекти. Всичко това трябва да, за, е, да за, стане една база за макрофинансиране на целите региони и това трябва да е приоритет за съответните държави, е, по-специално държавите, участващи в е, Адриатическа Европейската и Юнийската макрорегионална стратегия. Трябва да бъдем по-конкретни в действията си, за да отговорим на очакванията на гражданията. Още днес написах едно писмо на госпожа Крето, в което и казах, че търговските камери, университетите, градовете на този регион, говоря за Адриатически и Юнийски регион, са постигнали съгласие по определени инициативи и те помолиха да е, осигуря връзката между тях и госпожа Крето, за да се задействат нещата по-бързо. Така че, госпожо председател, мисля, че е време да излезем от експерименталния етап и да преминем към едно истинско изпълнение на дело. Защото гражданите очакват наистина конкретни резултати в наша страна. Господин Папа Дирмови, заповядайте. Добре. Νομίζω ότι οι σημερινές παρουσιάσεις... Благодаря много. Мисля, че днешните презентации от страна на експерти, които имат са много богат опит е, и опит на практика, са изключително полезни. Както каза и господин е, но са полезни, за да не изготвим един рутинен доклад просто, а за да може е, да изходим от е, опита до тук, е, да видим кои са били положителните страни, кои са били трудностите и да видим заедно как макрорегионалното сътрудничество може да бъде по-ефикасно и полезно за гражданите, съответно резултатите да бъдат по-видими. Съгласен съм с а, нещо казано по време на първата презентация. Тук не става въпрос само за сътрудничество между държави, членове на Европейския съюз или трети страни, защото тук има и страни, които биха се интересували от присъединяване. Но тук става въпрос и за нещо друго – говорим за по-добро разходване, за по-ясни резултати, които да са видими на регионално ниво. Говорим за понятие, което на макрорегионално ниво допринася да се постигнат неща, които един град сам по себе си не може да постигне. Или дори няколко града. Следователно, трябва да се придържаме към този подход. Искам да се върна на няколко неща. Два макрорегиона имат богат опит. Говоря за Балтийския и Дунавския. И имаме други два, които малко изостават, тъй като а, са основани по-късно. Един такъв регион е, е каса и моята родна страна, Гърция, Адриатически и Юнийски регион, който среща редица трудности. Например, това, че четири държави са членове на Европейския съюз, а член, четири не са. Говорим и за държави, в които е имало въоръжени конфликти до неодавна, а и напрежение натрупано с векове наред. Така че смятам, че едно от много важните неща в този доклад е да очертае тези тенденции, за да може тези региони да напреднат. Да не може е, еврократите в Брюксел да се крият е, зад практически проблеми и да кажат, че е, стратегиите не, не трябва да получават повече средства. Напротив, имаме нужда от повече помощ от Брюксел, не обратното. На следващо място Говорихме е, за политиката по сближаване след 2020 година. Фондовете за макрорегионално сътрудничество не бива да намаляват. Това е и е, позицията на Комисията по регионално развитие. Средствата по политиката за сближаване, но и по Хоризонт 2020 не бива да намаляват. Напротив, трябва да откроим конкретните идеи и практики в резултат от а, опита ни до тук, за да видим как резултатите може да са по-измерими, да са по-конкретни за конкретните граждани и региони. И тук ключовата дума е упростяване – и насърчаване на положителните резултати, за да убедим регионите и държавите членки повече на, ниво, на едно политическо ниво, че е, има смисъл от е, този път. Защото на политическо ниво реакциите не винаги са най-добре адаптирани. Друго нещо, което се казва често. Политиката не изхожда винаги от технически данни, а това не е добре. И накрая трябва да се съсредоточим върху ефикасното сътрудничество между европейските институции. В Адриатическия и Нионийския регион, например, има много лобисти, както каза и представителя от Италия. Това е прекрасно, Но нашата работа не е да се умешва дейността на институциите и на лобистите, а понякога слагаме нещата в една и съща кошница. Но това е опасно. Трябва да внимаваме за това в доклада си. Важен е макростратегическия подход. Той трябва да бъде засилен. чрез институциите, а не е, да се поддаваме на влиянието на някои е, други страни е, поради геополитически съображения. Господин Скърлец. Благодаря много, уважаеми колеги. Смятам, че макрорегионалните стратегии са особено важни за растежа в Европейския съюз, но, каз, както каза и колегата господин Яковчич, ам, имаме склонност да подхождаме твърде експериментаторски все още. Така е, е, е уредено и финансирането на стратегиите, и е, изграждането, и финансирането на проектите. Така че Чухме също, че оперативните програми не са в съответствие с макрорегионалните стратегии. Това е видно. И този проблем съществува и на едно по-високо ниво в европейската политика. Става ясно и в междуинституционалните дебати, като например за, в пакета за чиста енергия за Европа. Там говорим за един регионален подход, но Комисията, която предлага всички тези инициативи, В периода след 2020 година в нито един момент не изхожда от макрорегионалния подход, не, не използва макрорегионалния подход. Следователно, ние трябва да внимаваме за това и е, да работим за засилване на макрорегионите. Като това, разбира се, трябва да се отрази в многогодишната финансова рамка. Друг въпрос, който беше засегнат днес, е управлението. Управлението, което също съдържа експериментни елементи – като подход. Време е да излезем от тях. Трябва да е, подхождаме с процес за вземане на решение, за да може държавите членки да са съгласни по конкретни стратегически цели. И освен това, за макрорегионите трябва да се създаде структура, занимаваща се с тяхното управление. Тук искам да се спра на връзката между е, текущите европейски политики и е, тези, които се разработват за периода след 2020 година. Връзките между различни политики, като транспорт, взаимосвързаност, енергетика, това са изключително важни области за успеха на целия европейски проект. И тези е, политики трябва да са вписани в е, макрорегионалните стратегии. Затова и управлението на тези стратегии трябва да се подобри. Grazie. Eh, molto, molto velocemente, vorrei essere un po' più realista, purtroppo. Госпожа Дамато, благодаря. Искам да направя едно малко по-реалистично изказване. Съгласна съм с това, че е изключително важен въпросът за финансирането, но нека сме и реалисти. бе съкратено финансирането по кохезионната политика, така че според мен ще е трудно да се гарантира финансирането на макрорегионите. Нашата комисия и Европейският парламент ще трябва да предоставят повече данни за изпълнението на макрорегионалните стратегии. Ще трябва да докажем как те са допринесли за развитието по места и за разкриването на работни места. Председателката, благодаря, госпожо Дамато. Господин Нилсън, имате думата. Tack så mycket. Eh, jag tycker det är bra att vi har den här genomgången därför att eh, makro благодаря много. Дискусията е действително много интересна. макрорегионалните стратегии с един вид нов аспект. За това трябва да има съответното наблюдение, да се види дали те трябва да бъдат изменени. От моя опит мога да кажа следното. Моя опит е, е с Швеция – и е, Балтийския макрорегион. Аз работих много на локално ниво, на местно ниво, когато започнахме тази работа. И е, всичко, което чух до тук, съвпада и с моя опит. Вярно е, че е, няма истинско взаимстване на тези стратегии от страна на държавите членки. Държавите тук трябва да поемат своята отговорност и Европейския съюз също трябва да го направи. До тук това не е станало нито от страна на държавите, нито от страна на европейските институции. Но регионите, противно, бяха много ефикасни и творчески подходиха и се опитаха да създадат различни стратегии. Та, според мен трябва да се реши коя е подходящата роля за макрорегионите. Не трябва да се изграждат мини-съюзи в Европейския съюз. Когато говорим за силна система, оставам с впечатлението, че ще се разпърчето с Европейския съюз на малки съюзи. Има две много важни неща при стратегиите. Първо, да има по-засилено сътрудничество между държавите членки. И на второ място трябва да се ограничим там, където държавите имат голяма отговорност. Например, по отношение на морската политика, по отношение на енергетиката, по отношение на климатичните промени или каквото и да било друго. Значи става дума там, където държавите членки носят отговорност. А иначе стратегиите могат да се разглеждат като начин за стимулиране на сътрудничеството в регионален и местен мащаб страни от границите на държавите. В рамките на кохезионната политика мисля, че могат да се намерят инструменти за стимулиране на това сътрудничество. В миналото ние настоявахме 5% от средствата по регионалния фонд да бъдат заделени за тези макрорегионални стратегии, за да може регионите да намират общи проекти и да имат достатъчно средства за тях. Не нови средства, но средства в рамките на кохезионната политика. Значи да има заделяне на, на средства за тези региони, за тези макрорегионални стратегии. Аз мисля, че трябва да има процент, конкретен процент, който да се използва. По този начин може да има засилено сътрудничество в регионите на местно и локално а, ниво. Мисля, че това в дългосрочен план ще бъде в крайна сметка най-важната последица от макрорегионалните стратегии, а именно да се засили регионалното и местното сътрудничество, защото става дума точно за такова сътрудничество и ние, в крайна сметка, чрез това сътрудничество в дългосрочен план ще изградим един по-мирен свят и една по-мирна Европа. Господин Пирински. Благодаря ви. Искам да задам въпрос както на гостите ни, така и на колегите. В момент, в който Както вече бе казано, се работи активно по следващата многогодишна финансова рамка. Предстои да я обсъдим и днес на заседанието си. се очертава необходимост да се постигне повече с по-малко ресурси. Във връзка с това основното предизвикателство пред макрорегионалните стратегии е по тях да се постигне повече принадена стойност. Подсилвайки рамката за макрорегионалните стратегии, ще можем да постигнем повече принадена стойност, ако се съсредоточим върху основните цели на Европейския съюз, като насърчаване на заетостта, справяне с бедността и изключването енергийният преход, зелената и синята економика. Има огромен потенциал, който до момента не е бил използван в достатъчна степен. Този потенциал се свежда до постигането на силна идентичност – на макрорегионите. Някои колеги упоменаха годишните форуми по някои стратегии, в които участват 800 заинтересовани страни. Става дума за практици, представители на бизнеса, неправителствени организации, органи на местно и регионално самоуправление. Ако техният потенциал се използва по подходящ начин, то можем да постигнем онова, за което говори господин Нилсон, т.е. да заделим процент от наличното финансиране, за да се постигне ефекта на принадената стойност по макрорегионалните стратегии. Тук комисията може да изиграе особено важна роля. Същото въжи и за управляващите органи в макрорегионите. Възниква въпросът за управлението на техническите аспекти и за упростяването, разбира се. Ще приключа с нещо, което вече бе казано, а именно основното предизвикателство може би е да се очертаят стратегически приоритети, които да се впишат в общите цели на Съюза. Благодаря, господин Ропе. Благодаря, госпожо председател. С голямо удоволствие изслушах изказванията на гостите ни. Те бяха много интересни и полезни. Бяха очертани редица проблеми, с които се сблъскваме при реализирането на макрорегионалните стратегии. Това е въпрос, който нерядко обсъждаме. Наясно сме, че макрорегионалните стратегии са от особено голяма полза. Трябва максимално да се възползваме от потенциала им. Б представен и опитът на Литва. Радвам се, че Литва се цитира като пример за положителни резултати по Балтийската стратегия. Но от друга страна няма и много голяма осведоменост за тези стратегии. Не е много активно участието в проекти по тях, което означава, че може би не са особено удачно дефинирани самите стратегии. Тази тема трябва да се обсъжда не на общо европейско, а на местно и регионално равнище, както и на ниво партньори трябва да подбираме унези идеи, онези проекти, които да прераснат в общи инициативи. Когато се подемат общи инициативи, се постигат и много по-добри резултати. Мога да ви дам за пример действията в областта на климата мерките в тази област могат да се наредят сред приоритетите за сътрудничество в региона на Балтийско море. Биха могли да се добавят към останалите приоритети. В областта на енергетиката може да се направи връзка, например, с действията в областта на климата и да се очертаят съответните действия. Обсъждаме в момента въпроса за упростяването. Особено живени са дискусиите по пакета Омнибус – Вие очаквате по него да бъдат намерени отговори, които да са полезни и за вас. Надяваме се, че пакетът Омнибус ще доведе до резултати и в кохезионната политика. по въпроса за перспективите за развитие след 2020 година. След Брексит ще трябва заедно да положим усилия, заедно да направим всичко възможно, за да постигнем целите си при по-низко ниво на финансиране. Сътрудничеството трябва да се, не трябва да се ограничава само на регионално равнище. То трябва успоредно да се осъществява и на национално ниво. Трябва да се обвърже регионалното с националното равнище, тъй като основната ни задача е да постигнем целите си въпреки ограниченията. Благодаря. И слушах много внимателно изложенията на гостите ни, най-вече онова за Адриатическо-юнийския регион. Мисля, че бяха очертани най-важните проблеми – Основният проблем във връзка с изпълнението в Адриатическо-Юнийския регион е липсата на административен капацитет. Необходим е административен капацитет, за да има и добро изпълнение. Какво предлагате, за да се използват максимално добре финансовите ресурси? ще може ли да се използва и техническо подпомагане при изпълнението на макрорегионалната стратегия за Адриатическо-Ионийския регион? трябва колкото се може повече да насърчаваме участието на гражданите. Но как може да направим това? Благодаря, госпожо председател. Госпожа Спираки. Тук има консенсус във връзка с необходимостта да се продължи работа по макрорегионалните стратегии. Въпросът е обаче как да продължим напред. Как да надхвърлим себе си. Нека кажа две неща. В качеството си на член на Европейския парламент участвал в две годишни срещи по макрорегионални стратегии. Една в Харватия и една в Гърция. По въпроса за финансирането. Необходим ли ни е още един финансов инструмент, за да финансираме макрорегионалните стратегии? Според мен отговорът е не трябва да продължим да спазваме принципа на допълващ характер. Няма нужда от още един финансов инструмент, по който да се предвиди финансиране в многогодишната финансова рамка. Трябва също така да изискаме и техническо подпомагане. Съгласна съм с изказалата се преди мен колега, която говори за това. Привлекателни ли са макрорегионалните стратегии или не? Според мен те не са достатъчно привлекателни нито за гражданите, нито за регионите, нито за държавите членки. Не са достатъчно лесни за ползване тези стратегии, не са достатъчно привлекателни, не са достатъчно ориентирани към резултати. В заключение, трябва да се изготви доклад за изпълнението. Той трябва да бъде изготвен от участвалите в изпълнението на проекти, не от нас. Важно е да имаме информация за това как се изпълняват макрорегионалните стратегии по места. Както знаете, Гърция участва в Адриатическо-юнийската стратегия. Искам да знам колко заинтересовани страни са участвали в изпълнението и, и какви са резултатите по нея. Благодаря. Последният оратор, господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Специално благодаря и на гостуващите ни днес експерти. Благодаря за равносметката, която направихте на действията по макрорегионалното сътрудничество, извършени до момента. Преди 8 години една от първите ми задачи тук в парламента бе да вляза в ролята на докладчик в Сянка по стратегията за Балтийско море. От тогава насам, що се отнася до изпълнението на макрорегионалните стратегии, като се има предвид как бяха замислени тогава, мисля, че не сме постигнали особен напредък. Първоначално тези стратегии имаха за цел да се подбере една определена тема, засягаща ред държави членки тези държави членки следваше заедно, като вземат предвид и органите на регионално и местно самоуправление да застанат зад определени цели. Какво бе положението с стратегията за Балтийско море? Една от целите по нея бе опазването на околната среда в Балтийско море. Всички страни с излъз на това море, с изключение на Русия, са членки на Европейския съюз. Има особено големи проблеми с околната среда в Балтийско море корабоплаването там оказва особено силно въздействие върху околната среда. Затова бе необходимо да се разработят общи стратегии за справянето с това общо за всички държави на Балтийско море предизвикателство. Балтийската стратегия бе последвана от Дунавската. Първоначално целта по тази стратегия бе Дунавският регион да се превърне в економически център. Там има економически силни региони, като Бавария, Баден-Вюртемберг и Австрия. Целта бе тези економически по-силни региони да бъдат свързани с по-слабо развитите страни от Балканския полуостров. Целта бе да се създаде економическа зона, обхващаща Баден-Вюртемберг и страни като Молдова и други. Тази цел бе постижима единствено и само ако държавите от региона бяха готови да застанат зад нея. Това е в основата на тези стратегии. Държавите членки трябва да проявят ангажираност. Не са необходими допълнителни инструменти за финансиране. Вече имаме ред такива като програмите Интеррек, структурните фондове и други. Всички тези източници на финансиране трябва да бъдат обединени и подчинени на една обща цел. Но каква е реалността? Държавите, които първоначално заявиха участие в макрорегионалното сътрудничество, си поставят други по-различни цели. Полша, например, иска един регион, обхващащ Черно море, Адриатика и Балтийско море. Иска да се, този регион да се превърне в област, за пространство за политическо сътрудничество между държавите от региона. От известно време насам редовно се срещат и страните от Вишеград. град също има политически основания за това сътрудничество. Днес пък прочетох, че Европейският съюз иска да даде нов тласък на развитието на шесте страни кандидатки на Западните Балкани. Иска да създаде нов регионален пазар. За целта ще се реализират редица транспортни и економически проекти правителствените ръководители на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, заедно с представители от Италия, Франция и Европейския съюз, ще проведат идната седмица съвместна проява. Но в случая може да се намеси Дунавският макрорегион. По стратегията за Дунавския регион са поставени точно целите, които изброих до тук – това ме навежда на въпроса дали има съгласуваност между отделните ни линии на регионална политика. Мисля, че в зависимост от отговора на този въпрос трябва да си направим и съответните констатации. Благодаря. Много интересни, много дълги дебати проведохме. Сега на нашите гости никак няма да им е лесно да вземат отношение. Всеки от вас има по две минути, в които да се опита да отговори на въпросите и да вземе отношение по дискусиите. Кой иска да започне? Okay, I'm first. Аз ще бъда първи две минути пет неща много бързо. Няма нужда да се притесняваме относно експериментаторския или експерименталния подход, независимо как ще го наречем. Тези стратегии са на различна възраст. Има една стратегия, която е тинейджър, две са прохождащи, те са на различен етап от своето развитие и няма защо да се тревожим. На следващо място, макрорегионалните стратегии не са насочени към разделяне на Европейския съюз, те в крайна сметка са стратегии на Европейския съюз. Така че става дума за прилагането на глобални политики на Европейския съюз в рамките на един териториално определен гъвкав контекст. Естествено, има и други инструменти за намеса, като политиката на разширяване. Относно подкрепата, съгласен съм, че понякога има объркване. Не трябва да очакваме обаче макрорегионите да се справят по-добре, отколкото самия Европейски съюз на глобално ниво. На трето място по отношение на финансирането, трябва да кажем пределно ясно, че има два варианта. Необходимо е да се намалят някои средства. Някои макрорегионални стратегии трябва да бъдат признати в рамките на други регионални стратегии. Т.е. трябва да има пакет от средства. Някой каза 5%, 10%, това зависи от преговорите. Може да се стави ударението върху класическите транснационални програми, например е, тази за Балтийско море. Но тук възниква опасността от е, е, навлизането в тесни рамки или се иллюзиране. Стратегиите са нещо повече, нещо много повече в крайна сметка. На следващо място, дали стратегиите нямат твърде много цели? Мисля, че има нужда от намаляване на целите и трябва да се определят конкретни по-важни цели не само за отделните страни, но и за отделните макростратегии. И накрая не трябва да забравяме парламентарното участие. Европейския парламент трябва да се обърне към националните парламенти, за да има по-добри последващи действия спрямо макрорегионалните стратегии. Благодаря. Значи е възможно за две минути. Заповядайте, госпожо. И аз имам пет неща, които искам да кажа. На първо място, нека да започна с финансирането. Много често сме казвали, че липсват средства. Всъщност, аз не мисля, че това е така, макар че на повърхността може и да изглежда по този начин. Има много програми, Хоризонт 2020, програмата LIFE, Европейския фонд за стратегически инвестиции, политици, механизма за свързване на Европа. Има толкова много различни финансови ресурси, просто трябва да бъде по-добра координацията между тях. Вчера в самолета си мислех как да координираме по-добре е, средствата. И ми хрумна една идея може би трябва да създадем някакъв нов е, пакет, е, някаква нова възможност за транснационално сътрудничество. Искам да подчертая, че не би трябвало да се осланяме само на кохезионната политика за бъдещето. Сега много залагаме на нея. Казваме, че това е най-голямата европейска политика с най-голяма част от бюджета на Европейския съюз и Европейския съюз и много от макрорегионалните стратегии се финансират най-вече от тази кохезионна политика. Само, че на лице е и действителността, миграционната криза, Брексит. Затова мисля, че би трябвало да приравним всички финансови ресурси, които имаме и да гарантираме възможно най-добрата координация между тях. Аз винаги съм считала сама себе си за а, по-добър изпълнител, отколкото оратор. Затова с цялото ми уважение към политиците, мисля, че основната им задача е да говорят за стратегиите и да повишават осведомеността на хората за тях. Ние обаче трябва, освен това, да работим за увеличаване на административния капацитет у нези, които прилагат стратегиите. Ето защо би трябвало да работим за увеличаване на компетенциите на нашите институции, за повишаване на познанията и осведомеността на тези, които управляват проектите и прилагат на практика стратегиите. Днес на няколко пъти беше казано, че ролята на Европейския съюз и на държавите членки участнички е значима. Сега, като че ли има прехвърляне на топката от едното ниво на другото. Аз мисля, че ролята на Европейската комисия наистина трябва да е много силна, защото Прилагането на макрорегионалните стратегии се основава на една много сложна система. Има различни правила, различни процедури, различни институции, различни органи. И ето защо мисля, че ролята на комисията е, би трябвало да се намали само е, в едно отношение. Там, където има транснационални проекти, които са набрали необходимата скорост сами по себе си и няма нужда да бъдат ускорявани по някакъв начин. И накрая, нещо, което искам да кажа, много говорихме за принципа на трите не. Това са добри принципи, но в същото време мисля, че в бъдеще е, тези принципи би трябвало да бъдат преосмислени, ако искаме да имаме по-добра координация между макрорегионалните стратегии, ако искаме в крайна сметка да имаме по-добри резултати. Благодаря. Благодаря, заповядайте. Благодаря. Имам 36 е, неща, които искам да кажа в рамките на тези две минути. Всъщност, ако трябва да съм по-сериозен, 4 коментара. Беше подчертано, че трябва да определим допълнителната полза от тези макрорегионални стратегии. Това е нещо много трудно. За мен лично макрорегионалните стратегии трябва да се свеждат основно до проектите. Трябва те да определят местни предизвикателства, местни проблеми и трябва да се намери форма за сътрудничество за решаване на проблемите. Един пример – в един град Солетвино на границата между Украина и Румъния има една изоставена солна мина и река Тиса сега отмива остатъците от тази е, мина и е, съответно се нарушава е, хармонията в е, флората и фауната на реката. Европейската комисия разглежда този проблем и сега се опитва да намери проекти, за да реши проблема. Без Европейската стратегия за Дунавския регион този проблем сигурно нямаше да бъде осъзнат и нямаше да се направят стъпки, за да се реши той. Това е един пример за успешен проект. Нещо подобно като резултат може да се търси и в бъдеще. Макрорегионалните стратегии са много млади. Вече беше подчертано това и всички сме съгласни. И поради тази причина, поради факта, че имаме нужда от това да наберем малко повече опит, комисията и Брюксел не трябва да пускат ръката на макрорегионалните стратегии. Имаме нужда от напътствие, от подкрепа, много време трябва да измине преди стратегиите да наберат пълна скорост и да станат напълно ефикасни. Не виждам как може по-настоящем това да се случи без помощта на комисията и Брюксел. И накрая, надявам се, че все още съм в рамките на двете минути, сътрудничеството между макрорегионалните стратегии трябва да се засили. Каква може да е практическата стъпка в тази посока? Ще имаме форум, годишен форум, който организираме на 18 и 19 октомври и последната пленарна сесия на този форум ще бъде посветена на сътрудничеството между стратегиите. Поканили сме председателствата на съществуващите стратегии и там ще говорим за конкретните следващи стъпки в тази посока. Благодаря последните две минути за господин Фавия. Благодаря. Вие зададохте пет въпроса и аз ще се опитам да дам пет отговора на италиански язик. И отново на английски. финансовата рамка. Ние, и аз в частност, смятаме, че кохезионната политика е причината поради която съществува самия Европейски съюз. Това е смисъла на Европейския съюз като цяло и тя трябва да се разширява. Относно човешкия капитал и участието в макрорегионалните стратегии. Тук Представителя на Харватия каза, че трябва да се укрепи административния капацитет в някои държави. Отчасти в новите държави членки и страните, които не са членки на ЕСА. Аз съм за нещо подобно и го препоръчвам силно. Какъв тип стимули, какъв тип лидерска роля, централно управление или регионално управление трябва да се намери точното равновесие. Макрорегионалните стратегии имат за цел да обединяват съюза, да го сплотяват, а не да го разединяват. Естествено, малките камъчета са тези, които обръщат колата. Някои региони искат да развяват регионалния флаг, други региони искат да развяват по-силно националните флагове. Трябва да се намери точното равновесие. Само, че точното равновесие трябва да се намери за всеки отделен случай. Вече говорих а, за Алпийския регион и за Адриатическо-юнически регион. Резултатите там са различни. И мисля, че и другите колеги, ако говорят за своите стратегии, също ще стигнат до различни резултати. Мисля, че трябва да се делегира колкото се може повече, но трябва да има централно управление, дори и в рамките на групите с технически характер. Представлява ли макрорегионалната стратегия инструмент по силата на който Съюза може да решава стратегически проблеми? Естествено, това е е, и смисъла. Това е десятката, която вие сами оцелихте. Ето защо аз в своето изказване казах, че трябва да се насърчават колкото се може макрорегионалните стратегии, само че в различните региони на карта са заложени различни въпроси. Значи, кохезионната политика, говорихме за нея, какво трябва да се опрости, процедурите, според мен, а не толкова управлението. Може да има упростяване и на други места, но кохезионната политика в крайна сметка е най-важното и самите региони мисля, че в крайна сметка ще стигнат до по-доброто управление. Вероятно така ще успеят сами в, в хода на, на времето. А, мисля, че отговорих на пете въпроса. Двете минути, които ми бяхте от стъпили като време изтекоха. Един депутат попита дали хората знаят за макрорегионалните стратегии и аз бих отговорил следното. Попитайте хората в регионите, които представлявате, какъв е правилният отговор на съществуващите проблеми. Местен или макрорегионален? И ще чуете отговора. Благодаря, благодаря на всички оратори. Дебата беше изключително интересен. Благодаря на представителите на Европейската комисия. Знам, че тук има такива представители. Ще дам думата на комисията, когато стигнем до доклада за изпълнението. Днес е, говорихме по-скоро за експертното е, виждане. Искахме да чуем мнението на експертите. Благодаря на всички, както винаги изоставаме от предвидения график. Продължаваме с следващата точка, следващата МФР. Изготвяне на позицията на парламента относно МФР. Имаме становище, което се изготвя от името на нашата комисия. Докладчик по становище е господин Дерек Вон. Ще чуем неговото изказване. Той ще представи становището и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Предложенията за изменения могат да се внасят до края на деня, до края на понеделник, 4 септември, защото ще трябва да следваме определения срок в водещата комисия, а това е комисията по бюджет. И виждам, че докладчика в водещата комисия, е господин Олбрихтето, Господин Волн, имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че и Ян е тук и ще изслуша дебата ни. Това ще е много полезно за нас. Само преди няколко седмици в тази комисия проведохме размяна на мнение по следващата МФР. Тогава говорих за основните е, въпроси за тази комисия, като например нуждата да гарантираме, че политиката по сближаване има съответното финансиране за периода след 2020 година. Нещо особено трудно, тъй като бюджета ще е, доста затегнат така че трябва да се е, намери съответното финансиране за тази политика, за да остане тя основният инструмент за, фин... за инвестиции за Европейския съюз. Освен това, трябва да подчертаваме повече ползите от политиката по сближаване защото за жалост много бенефициенти от нея дори не знаят, че са такива. Това се вижда в Обединеното кралство, в Уелс, но става ясно и когато посещ... Е, ходим по мисии с комисията Реджи или комисията по бюджети. Председателката, дами и господа, моля онези от вас, които няма да участват в дебата за бъдещата ФРЕ, да напуснат залата. Господин Ропе. Thank you very much. I'm sorry. Благодаря. Извинете за прекъсването, господин Вън. Благодаря. Винаги е добре е, да има едно заседание, което се провежда едновременно, а не две-три, както май ставаше. Та, е, говорих за говоренето повече за е, проектите по политиката по сближаване, те трябва да, е, проектите трябва да са съсредоточени върху а, а, също така трябва да се внимава много за безвъзмезните средства и кредитите. Освен това, периода за МФР трябва да е 5 плюс 5, като това да е компромис между онези, които искат 5 годишна МФР и онези, които искат 7 годишна. Та компромисно решение може да бъде 5 плюс 5. Трябва и да настояваме за повече синергии, за повече съчетаване на различни фондове, защото това е може да има много по-голям ефект. Това бяха някои от основните ми бележки. Всички тях съм отразил в проекто Остановището пред вас. Освен това, на размяната на мнения колегите направиха различни коментари, които съм се постарал да отразя в максимална степен в проекто становището, като например потребността МФР да се придвижи възможно най-бързо, за да може да се работи по регламентите за политиката за сближаване и да се премине към нейното изпълнение на практика. Не бива да има а, закъснения, защото те създават проблеми с изпълнението и с освояването на средствата. Освен това, съм включил коментари на колеги, че трябва да се подчертае следното предизвикателство, това, че Обединеното кралство ще напуска Европейския съюз, за което се извинявам лично, това ще наруши е, баланса. Е, мисля, че е, в момента голям брой в, хора в Обединеното кралство, дори повечето хора в Обединеното кралство не искат да се излиза от Европейския съюз. Има а, със сигурност обръщане на настроенията, но ако Обединеното кралство действително напусне Съюза, това ще се отрази на бюджета и е удачно да го спомене в проекто становището. Споменах и, че приоритетите в политиката по сближаване трябва да са актуални, да отговарят на настоящите предизвикателства, предизвикателства, които обсъдихме. Всички тези елементи съм включил, плюс други елементи повдигнати от колегите по време на обсъждането. Всичко това е възприето в проекто становището. От размяната на мнения на сам и първо, първоначалната версия на становището, получихме е, документ е, с мнението на комисията. Мисля, че е добре да помислим е, върху този документ, да го вземем предвид в проектостановището и във връзка с това ще внеса някои изменения, за да взема предвид някои от нещата споменати в документа на комисията като например да се спомене добавената стойност от политиката за сближаване. Тя наистина има е, голямо въздействие, ефективна е и води до реални промени. Ако искаме да защитаваме тази политика в бъдеще, трябва е, да подчертаем резултатите повече и нейната добавена стойност. Това смятам да предложа като изменение. Освен това, винаги сме казвали, че е, фондовете по поликата за сближаване трябва да се предоставят на всички региони, е, защото в документа на комисията това не става достатъчно ясно и трябва да го кажем ние ясно. Всеки регион в Европейския съюз се възползва от тази политика. Е, това, казва се това в документа на комисията, но мисля, че и ние трябва да го кажем. Освен това, трябва да работим за един набор от инструменти за всички фондове. В документа на комисията се е, предлага единен фонд. Интересуваме мнението на колегите по този въпрос. Трябва да имаме един набор правила. Ще видим дали може да се създаде такъв единен фонд. Има смисъл от него, но някои колеги, особено в комисията по заетост, може би няма да харесат това предложение толкова. Интересно ще ми е да чуя мнението на колегите, така или иначе. Освен това, трябва да кажем нещо за ексанте, предварителните условия и за засилване на капацитета. Всички тези въпроси са ключови за текущата програма, но знам, че в много региони Слабото освояване на средствата до някъде се дължи именно до, на недостатъчно разгърнат капацитет за разходване, така че е добре да кажем и нещо в тази насока. Това са все въпроси, които поставиха членове на размяната на мнения. Вземаме предвид документа на а, комисията. Така че ще е интересно да чуя мненията на колегите днес колегите, докладчиците в сянка и ще очаквам измененията, които могат да се внасят до 4 е, септември. Та, на колегите мога да кажа това. Становище е важно за комисията по регионално развитие, за да, знае, да се знае нашето мнение по МФР, какво ще е бъдещето на Европейския съюз и на МФР. Това е много добра възможност да кажем мнението си и колегите трябва да се възползват от нея днес и чрез измененията, които ще ни предложат. Благодаря много. Давам думата на докладчиците в сянка, госпожа Пираки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 Искам да кажа, че е важно в този документ да бъдат упоменати проблемите. Трябва да бъде упомената и гъвкавостта. Гъвкавостта е от основно значение. Важно е нашата комисия, Комисията по регионално развитие, да даде определение на гъвкавостта и на връзката и с финансирането по Кохезионния фонд. Трябва да изтъкнем също така взаимодопълняемостта и допълващия характер. Мисля, че в тези две, това са две тенденции, които са необратими. Взетите преди няколко години решения са правилните. Сега трябва да постигнем ефект на лоста от финансирането по ЕФСИ и от бюджета на Европейския съюз както и по финансирането по Хоризонт 2020. Разбира се, упростяването е от голямо значение. Съгласна съм с вас за това, че всеки фонд трябва да бъде уреден по-отделно, трябва да е обект на отделни правила. Не може да има общи правила за всички фондове. Трябва да се постави акцент върху принадената стойност от кохезионния фонд. принадена стойност ще се постигне, ако се изградят мрежи, в които да участват не само държавите членки, но и висшите учебни заведения, малките и средни предприятия, както и частни лица. Стамашич. Благодаря, господин Томашич, следващия докладчик в Сянка. Госпожа Томашич. Благодаря на докладчика който наистина е включил много от нашите предложения. Ще се върна на много малко от тях. по доклада даваме си сметка, че има е, празноти в системата за финансово планиране. Също така има забавения в е, плащанията на фактурите. Е, някои от тези забавения са дори за прехвърлени от предходната МФР. Това въжи и за сегашната МФР до 2020 година, но наследили сме някои забавения и от предишния период, което да забави бъдещия растеж. Трябва да е, намерим структурни решения на тези проблеми преди изтичането на текущата МФР и да не позволяваме тези забавения да прелеят в следващия е, период. А, преди, 2000, преди края на 2018 година трябва да приключи планирането на а, следващата МФР, за да може да имаме и ефективно планиране на политиката за сближаване, ефективно изпълняване и за това трябва да се изчистят всички неплатени фактури от предходните години. Необходим ни е последователен подход към политиката за сближаване и е, стабилност в е, нормативната уредба, за да може и финансирането да се разпределя по-ефикасно. По Последователността в регулациите също може да е нещо добро, затова апелирам към комисията когато изготвя регламентите за изпълнението, да изменя възможно най-малко регламентите относно обществените поръчки, за да използваме уроците от предходните години. Uh, Аз съм следовкладчика в Сянга. Ще продължа на български. На господин Волн за изготвеното становище, като подчертая в самото начало, че го подкрепям в по-голямата част от направените предложения. И считам, че много добре е изтъкната важната роля на политиката за сближаване за постигането на политическите цели на Европейския съюз – имайки предвид предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Подчертана е също така необходимостта от по-голяма гъвкавост в многогодишната финансова рамка, за да се реагира на непредвидените предизвикателства. Считам, считам, че трябва да фокусираме нашето внимание върху подходящо комбиниране на грантовете с европейските фондове за стратегически инвестиции и финансовите инструменти. Безвъзмезните средства по оперативните програми биха могли да се съчетаят с FC и с иновативни финансови инструменти за улесняване на изпълнението на допълнителни проекти и катализиране на частни инвестиции, както и мултиплициране на ефекта на бюджета. Както е посочено в становището, важна е синергията и допълняемостта с други програми и инициативи на, на общността. Подкрепям и позицията за предложения срок от 5 плюс 5 години за многогодишната финансова рамка. При ограничен бюджет е наложително многогодишната финансова рамка да се фокусира към дейности с висока добавена стойност, които да допринасят за насърчаване на растежа и конкурентноспособността, за адаптиране към изменения на климата и ефективно използване на ресурсите трябва да се стремим към добавена стойност от инвестициите в рамките на многогодишната финансова рамка и в този контекст подчертавам и значението на европейското териториално сътрудничество, интерек програмите, което е ключова област за добавена стойност в Европейския съюз за съвместните проекти, надхвърлящи границите на една страна в рамките на целия Европейски съюз. Бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде допълващ към националните бюджети и да бъде насочван към тези области, където националните бюджети не интервенират. От съществено значение е бъдещата финансова рамка да подкрепя цялостния процес на европейския семестър и по-специално структурните реформи, създаващи от своя страна и по-благоприятна среда за инвестиции. Необходима е по-голяма прозрачност прямо гражданите за осигуряване на видимост на инвестициите на Европейския съюз, както и да бъде повишена осведомеността за процесите и за ролята на Европейския съюз. В заключение, многогодишната финансова рамка след 2020 година трябва да бъде ориентирана към гъвкаво финансиране, комбиниране с финансови инструменти, към градско развитие, териториално сътрудничество, иновации и економически растеж – и по-силно свързана с економическото управление и европейския семестър. This was my uh, това беше е, моето изказване като докладчик в сянка. Продължаваме с останалите докладчици в сянка. Господин Ображе не е в залата, затова господин Папади Мори, заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. От името на нашата група искам да благодаря на господин Вон, докладчика по становището, който е свършил подготвителната работа много добре. Съгласни сме с голяма част от предложенията му, както и е, тези, за които говори той днес, както и измененията. Според нас най-важното е Комисията по регионално развитие да подчертае, е, че е, финансирането по политиката на е, сближаване не намалее дори и след Брексит, защото Брексит е реална опасност в това отношение. Има редица неща, които да ни помогнат тук, както каза и господин Вон да се откроят политическите резултати от политиката по сближаване е едно, но трябва също така да се каже какво можеше да се случи, ако нямахме такава политика. Защото в последните е, години имаше голямо увеличение на неравенствата, въпреки съществуването на тази политика. А ако я нямаше нея, тези неравенства щяха да бъдат огромни. Освен това, начина за оценяване на ресурсите – Съгласен съм, че трябва да има акцент върху помощите, а не върху кредитите. И също така, относно документа на комисията, мога да кажа, че той съдържа някои опасности за политиката по сближаване – особено що се отнася до а, твърде гъвкавото тълкуване на думата гъвкавост. Ще обясня. Госпожа Крето подкрепя комисията по сближаване. Ето за това работим много добре и е, с нея. Но в рамките на комисията има противници на тази политика и тези е, противници се опитват да отслабят политиката по сближаване, нещо срещу което трябва да се борим. Освен това, упростяването е нужно но това не означава единен фонд. Трябва да има отделен регламент за всеки фонд, защото за всеки фонд има рискове, които са специфични за него. Освен това, Подкрепям предложението за е, период 5 плюс 5, както каза и господин Вон. Нашия докладчик, господин Омържи, е, подкрепя измененията и заедно с другите докладчици в сянка от политическите групи ще работи заедно, за да може становището на Комисията по регионално развитие да е възможно най-силно. Благодаря, господин Ропе. Вие сте докладчик в Сянка. Благодаря. Уважаеми колеги, според мен кохезионната политика е важна за нас област. Важно е да мислим за бъдещето на тази политика – Становището наистина е много добро. Докладчикът е отчел всички гледни точки. Ако има неблагоприятни последици от Брексит, то от това ще проистъкат и неблагоприятни последици за кохезионната политика. Затова е важно да покажем на колегите в другите парламентарни комисии и на комисията, че кохезионната политика е не по-малко важна от други области на политика. Недопустимо е на кохезионната политика да се гледа като на товар. Има разлики между отделните държави членки, що се отнася до оформянето на регионалната политика. Добре е финансирането, 30% от което се падат на кохезионната политика, да се предоставя на регионите в държавите членки, независимо от това колко е силна кохезионната политика там. Някои региони не получават никакво финансиране. Разполагаме, например, с инструмента Лидер Плюс, който се използва във всички региони. По модела на този инструмент може да се предостави финансиране на региони, които не са получавали такова до момента. Особено важна е и инвестиционната политика. В моя регион, региона на Балтийско море, Стойността е около 10%. Не са предвидени средства за периода до 2020 година. От това се стига до дългове, до неразплатени задължения, които се натрупват и се прехвърлят от един период към следващия. Lo scenario sul quadro finanziario pluriennale è stato delineato due settimane fa con il forum della... Преди две седмици комисар Крецо заедно с комисар Етингер. Говори за документа за размисъл за бъдещето на Европейския съюз. Има силни връзки между този документ и бъдещето на кохезионната политика. Господин Вон направи няколко верни констатации, като например, че трябва бързо да се споразумеем за следващата МФР, за да можем и колкото се може по-бързо да започнем преговори по кохезионната политика. Трябва да има достатъчно финансиране от бюджета в полза на гражданите, например по линия на Европейския социален фонд. Този фонд е много важен. А, що се отнася до безвъзмезното финансиране и финансовите инструменти, то последните следва да бъдат използвани само когато от тях има принадена стойност. по въпроса за модела 5 плюс 5 по отношение на многогодишната финансова рамка. Много е важно, ако се приложи този модел, след изтичането на първите 5 години да се направи междинен преглед. По време на преговорите по досието за природните бедствия имахме възможност да си извоюваме повече доверие към кохезионната политика, да я приспособим към справянето с нови предизвикателства. Кризата с миграцията, както и въпросите свързани с сигурността и отбраната, трябва да са обект на други инструменти, не на кохезионната политика. И накрая, трябва бързо да постигнем споразумение, основаващо се на здравия разум и изгодно и за двете страни с Обединеното кралство. Не може да чакаме до последния момент и за работата по нормативната уредба за кохезионната политика. Кохезионната политика трябва сега да стане по-ефикасна, по-добре приспособена към потребностите на регионите. Трябва да направим по-добра оценка на програмите и проектите, които се реализират в регионите и в държавите членки, за да постигнем баланс между необходимостта от упростяване и необходимостта от проверки на количеството и качеството на разходите. Председателката. Сега възможност ще имат останалите колеги. Господин Вълкарсел Сисо. Благодаря, госпожо председател. продължение на няколко месеца говорихме за бъдещето на кохезионната политика. Обсъжда се и многогодишната финансова рамка до 2020 година. Когато обсъждахме тази рамка, осъзнавахме, че излизането на Великобритания ще окаже въздействие върху европейския бюджет, тъй като страната е нетен вносител. Много ще бъде заложено на карта по време на преговорите за Брексит, но Брексит няма да е единственият фактор, който трябва да бъде взет предвид при разискванията за бъдещето на кохезионната политика. Важно е да се обсъди също така и следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да сме особено внимателни, така че новите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, да не се отразят неблагоприятно върху европейското измерение на сближаването. Европейската комисия трябва ясно да очертае инструментите, които ще се прилагат в бъдеще кредити, безвъзмезно финансиране или комбиниране на различните източници на финансиране с по-силен тематичен фокус. Всички тези възможности трябва да бъдат обсъдени в средносрочен и дългосрочен план. Основното предизвикателство е постигането на повече принадена стойност по кохезионната политика. Особено важно е да постигнем практически конкретни резултати, които да можем да отстояваме, така че никой да не може да постави под въпрос ефикасността на кохезионната политика, която е сред основните ни инвестиционни инструменти. Трябва да използваме и възможността за упростяване. Парламентът винаги е призовавал за упростяване Работата по следващата многогодишна финансова рамка трябва да е възможност за нас да постигнем напредък и по този въпрос. Господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на председателката ни. Ще продължа на английски с много силен холандски акцент. Вече бе казано, че ще има промени в регионалната политика по един или друг начин. По отношение на Интеррек, например, трябва да се увеличи бюджетът, но Брексит ще окаже въздействие върху междурегионалното сътрудничество в Европа. Същото въжи за наднационалното и трансграничното сътрудничество. Не бива да си правим иллюзии, не бива да мислим, че регионалната политика в бъдеще ще остане в настоящия си вариант. Лично аз мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да преминем към кохезионна политика 2.0. Кохезионна политика от ново поколение. Не става дума за революционни промени, а за доразвиване по подходящ начин на кохезионната политика с по-силен акцент върху изпълнението, върху резултатите и върху реалните потребности на Европа, които трябва да бъдат финансирани по структурните инвестиционни фондове. Второ, комбинирането на новаторски финансови инструменти – с други видове финансиране. Безвъзмезното финансиране и финансовите инструменти вече се използват в ЕФСИ. Предвижда се да се комбинират на следващ етап от изпълнението на ЕФСИ. Една такава възможност ще отвори възможности за инвестиции в Европа. Моделът 5 плюс 5 по отношение на МФР поражда въпроса за това кога да се направи оценката. Сега се прави междинна оценка. Трябва ли по новия модел да се направи оценка след две години и половина? винаги, когато се правят такива оценки, се оказва, че няма достатъчно конкретна информация, така че да можем наистина да си извлечем полуки от предходния период. Затова не знам кога би трябвало да се направи оценката. След две години и половина или след пет години. Съгласен съм с вас, господин докладчик, за това, че кохезионната политика трябва да обхваща всички европейски региони, тъй като те имат много потребности. Дори в по-високо развитите региони трябва да се насърчат новаторството, научните изследвания и развитието. Когато обсъждахме градивните елементи на кохезионната политика, наблегнахме именно на тази необходимост тя да обхваща всички европейски региони. И накрая нещо, което може би ще е повод за размисъл. Що се отнася до МФР, не би ли трябвало да започнем разисквания и по фондове, като фонда за приспособяване към глобализацията? Да обсъдим възможностите за обвързването им в бъдеще с структурните и инвестиционни фондове. Не искам да се стремим към невъзможното, но ще трябва да постигнем по-амбициозни цели в условията на по-низко финансиране в областта на кохезионната политика. Това ще е според мен реалността трябва да се изправим пред предизвикателството. Нека кохезионната политика отново върне величието си и след 2020 година. Госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на колегата за работата му по становището. Той наистина работи много ентусиазирано и ангажирано. Член 310 и 311 от договора, съдържащи финансовите разпоредби, се основават на един ключов принцип, а именно ако на Съюза бъдат възложени нови компетенции, то са необходими и допълнителни ресурси. Но в случая си задаваме въпроса откъде можем да отклоним средства. Отклоняваме средства от ключови области, като селското стопанство и кохезионната политика, за да ги използваме другаде, за да попълним липсите в финансирането, които ще възникнат след Брексит. Но не това е решението. Констатациите на групата на високо равнище за собствените приходоисточници показват, че е възможно да се намерят собствени приходоисточници за бюджета на Европейския съюз, които да не са в ущърп на гражданите и да допринесат за контрол върху глобализацията. Именно за това трябва да настояваме. Традиционните приходоисточници трябва да продължат да се използват за кохезионната политика. Кохезионната политика възвръща първоначалните си функции – не можем да се справим с економическата криза само по линия на кохезионната политика. За справянето с економическата криза бяха необходими и други инструменти, но в момент, в който излизаме от кризата, кохезионната политика възвръща първоначалните си функции, а именно намаляване на разликите между държавите членки и насърчаване на сближаването помежду им. Това е основната функция на тази политика. Затова трябва да изискаме категорично от съвета и комисията да вземат принципно решение по въпроса за това дали кохезионната политика следва да остане политика в полза на всички региони? Ако отговорът на този въпрос е да, то можем да изискаме изготвянето на ново предложение за регламент, успоредно с работата по многогодишната финансова рамка. Ясно е, че до края на този мандат няма да можем да приемем решението за новата кохезионна политика. Това означава, че ще изгубим три години заради европейските избори. Ще минат поне две години без кохезионна политика, защото няма да бъде прият регламентът. Така няма да можем да реализираме економии. Затова двата процеса трябва да текат паралелно. Съветът заедно с нас трябва да вземе решението за това дали кохезионната политика следва да обхваща всички региони. Оттам нататък трябва да започне работата по регламента. Защо? Защото ако изключим някои региони, няма да можем да продължим работа и ще пропуснем възможности за бъдещето на финансирането на кохезионната политика. Господин Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Позицията на Дерек Вон е много интересна. особено като се има предвид, че Дерек е от Великобритания. Мисля, че имаме възможност сега да установим, че подкрепата за Брексит намалява. И то все повече и повече. Не знам дали не можем да говорим за ексит от Брексит. Това има сериозно въздействие върху нашия документ. Всъщност укрепването на основите е част от доклада Вествал. Ние трябва да се стремим към по-голяма добавена стойност. Упростяването не трябва да остане само на хартия. Ние трябва да използваме всички лостове, които имаме, за да внесем едно упростяване. И дойде времето за конкретни действия. Документа, който да послужи за основа за дебатите, трябва да ни помогне да обърнем страницата да спрем с това загърване на съществуващите проблеми. Ние имаме своята отговорност прямо регионите. Определено регионите които са в неизгодно положение, трябва да получават компенсации. В Европа обаче трябва да градим економика на познанието. Е, знаем колко милиарди се отделят за познание, само че основно парите са по хоризонт 2020. Аз мисля, че ние трябва да работим за мащабни промени. Навсякъде. Няма време за губене. Това трябва да се каже. Ако започнем да говорим за отделен фонд, единен фонд, мисля, че просто ще си губим времето. Трябва да приканим комисията да направи своето предложение и то максимално бързо. Ако трябва да оспорваме степента на съфинансиране, ще го направим. Защо не? Когато имаме по-малко пари, ние трябва да направим всичко необходимо, за да разрешим проблема. Аз представлявах нашата комисия неотдавна в рамките на един неофициален съвет или заседание на съвета в Малта. Когато чувам държавите членки, искам да кажа, че те пледират за това, за което ние пледираме тук. Промената на кохезионната политика трябва да освободи средства по някои линии, по някои инструменти, които могат да бъдат използвани за мащабна промяна. Има държави членки, които смятат, че кохезионната политика не е само предмет на финансиране. Тя е инструмент за реални промени в градовете и регионите. Така че аз мисля, че би следвало да подчертавам дебело ролята на държавите членки. Естествено, ние сме за важната роля на регионите, но държавите членки играят много важна роля, що се отнася до гарантирането на съфинансирането. Знаем за 7 годишното споразумение с държавите членки – то трябва да бъде подписано, подкрепено от всички. Отново казвам, по-категорична роля за държавите членки. Това е важно и за тази роля ще се говори с съвета. Мисля, че е на лице едно желание като цяло да има подкрепа за Европейския съюз. Ние ще внесем изменения мисля, че трябва да подчертаем дебело, че сме готови да работим и да внесем и даже в пленарна зала един документ. Мисля, че сроковете предвиждат да направим това през октомври. След 6 месеца или след година, мисля, че можем да имаме нов регламент и той е, ще е от полза за цялостното ни начинание, а доклада ще пък допринесе за а, е, онова, онази мащабна цел, към която се стремим. Последният оратор, господин Олбрехт. Мисля, че а, е, онова, което а, казва Дерек е много важно и то добавя аспекти към а, документа за размисъл. Бъдещето на кохезионната политика ще се обсъжда в много документи от тук нататък. И на второ място искам да спомена връзката между кохезионната политика и МФР. Кохезионната политика е много мащабна. МФР, знаете, че се свежда основно до принципи. Може да се разгледа кохезионната политика в рамките на конкретна МФР. Знаете, че ще има резолюция от името на Комисията по бюджети, която ще бъде гласувана през октомври. Вашите членове могат да внасят изменения. Ще приветстваме тези изменения. Във водещата комисия ще гласуваме през септември и след това отиваме в пленарна зала. Това ще бъде реакция на предложението на комисията. Ще има политическо волеизявление. Защо политическо? Защото е, вие в комисията Реги трябва да кажете дали искате да работите в рамката предложена от комисията, т.е. пет сценария, в четири от които има намаление на средства по кохезионната политика, или предпочитате да се работи по паралелен сценарий, с други думи, както каза госпожа Бресо, да се сложат на масата онези нези елементи на кохезионната политика, които са важни и да не се обсъждат е, тези пет сценария, а просто да се говори за бъдещето на кохезионната политика като се осъзнават ограниченията. Т.е. да има някакво упростяване на процеса. Освен това, искаме ли да говорим за това колко пари имаме и след това да създаваме политиките или първо искаме да определим политиката и след това да говорим за пари? Това е основният проблем. Защото ако започнем дебата от парите, винаги ще се казва, че има недостатъчно пари и ще се говори за това как да се е, съкрати по някакъв начин кохезионната политика, да се ограничи а, е, тя. А другия дебат пък е, ще започне от кохезионната политика и тя ще трябва да се преоформи според наличните средства. Няма идеално решение, а, каквото и да правим. Искам да ви напомня обаче, че в изказването на Юнкер през септември относно бъдещето на Съюза и състоянието на Съюза, той ще говори за кохезионната политика. През октомври ще говорим в пленарна зала относно документа за размисъл, посветен на бъдещото финансиране на Европейския съюз. Има становища по темата от различни комисии в парламента тези становища ще бъдат добавени към доклада на водещата комисия и след това ще има гласуване през мардва и след това пък комисията ще има законодателно предложение, вероятно през май или юни. Ще има много труден дебат, за който няма да имаме кой знае колко време, между 6-7 месеца, не повече така че трябва да сме готови и ето защо ние в различните комисии би следвало да си сътрудничим. Що се отнася до а, политическото решение, откъде да започнем, от политиката или от парите, това решение трябва да бъде взето от комисиите, защото ако не го вземем, ще ни дърпат за опашката и това не е нещо, което е благоприятно за нас в момента. Благодаря. Бих искала да прекъсна за малко дебата и да се извиня на господин Валкар Селсисо. Много изоставаме още от самото начало на разговорите ни тази сутрин. Така че ако вие приемате, можем да променим малко графика на работа днес след обед и можем да обсъдим вашето установище след обед. Можем да го обсъдим в 4.45. Приемате ли, господин Валкарсел? Приемате. Благодаря. 4.45. Защото доста закъсняваме и господин Валкарсел Сисо трябва сега да напусне залата. Има коментари извън микрофон. Господин Валкарсел има думата. Ако другите колеги са съгласни, аз ще бъда много благодарен. Проблема е, че в 2.30 трябва да съм на друго място. Едно събитие, организирано от членовете на испанската делегация. Отново казвам, това събитие започва в 2.30. Значи имаме два варианта. Да се изкажа сега, но няма да мога в такъв случай да чуя изказванията на колегите. А аз искам да чуя какво имат да ми кажат те. Това ще направи становището по-добро. Затова нека да попитам другите колеги. Можете ли да чакате до 4.45? Председателката. Благодаря. Значи имаме вариант по силата на който продължаваме сутрешното заседание, но господин Валкарсел няма да изслуша какво ще му кажат колегите. Може би, съответно, най-доброто решение е 4.45 след обед. Благодаря. Продължаваме дебата. Имаме още 10 минути. Господин Монскур, искате думата, но ви моля да бъдете пределно кратък. Няма проблем, е, госпожо председател. Уважаеми колеги, исках да ви кажа след, следното. Две години и половина съм в тази институция и е, много често нейните членове, някои от членовете и се противопоставят на политиката на сближаване. Днес не искам Брексит да послужи за извинение или за параван да се постави под въпрос тази политика. Макар да е вярно, че има недостатъци в нея, има какво да се доизглади, но трябва да се каже, че много неща са свършени. Е, това позволява на островни държави, от каквато идвам и аз, да развият инфраструктурата си. Тъй като времето напредна, ще кажа само, че когато има а, има а, происшествие с автомобил, първото нещо, което правим е да помогнем на хората да се реагира адекватно и следователно, както казах и на колегите, не бива да поставяме под въпрос политиката по сближаване, макар и да има трудности в нея. Трябва да я запазим, за да може териториите ни да се развиват хармони... хармонично в интерес на всички. Благодаря ви. Uh, благодаря. Сега от името на Европейската комисия господин Гиланд. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, вероятно ще ви зарадвам с това си изявление – Комисията приветства вашия принос по темата какво да се прави с следващата МФР след 2020 година. Приветстваме проекта на становище и приветстваме последователността на вашия подход. Тук трябва да спомена блоковете, основата заложена в доклада на госпожа Вестфал. Само една бележка Всъщност господин Вон вече спомена нещо подобно в самото начало. Мисля, че би било добре за комисията да се включат в становището някои неща, които са идентифицирани вече в документа за размисъл. Господин Вон вече подчерта всъщност това. Много е важно в дебата е, това се казва между другото в е, документа е, за, за размисъл, че в дебата трябва да има стимулиране на мисленето, трябва да се търсят нови пътища, позиции. Споменахте гъвкавостта, споменахте иновациите, споменахте радикалното упростяване – Казвам радикално, за да подчертая, че става дума за радикално упростяване, а не за обикновено упростяване. Предизвикателството естествено е как да имаме радикално упростяване, да имаме и последователност на съществуващите правила. Не мисля, че някой поставя трите принципа под въпрос. Трудността винаги е как те да бъдат прехвърлени в законодателен текст и как те да бъдат приложени. Аз ще работя с вас точно по тези въпроси. Благодаря. Благодаря и сега господин Вон, вашата ответна реакция. Благодаря. Мисля, че беше демонстриран голям консенсус между колегите. Мисля, че и комисията ни подкрепя, поне в части. Съгласни сме, че трябва да се демонстрира допълнителната полза, трябва да се договорим по МФР бързо, за да няма забавяне, трябва да забавим пазим модела на безвъзмезната помощ, трябва да търсим синергия между всички фондове. Някои колеги казаха, че трябва да включим и ЕФСИ в това начинание. Мисля, че има консенсус относно това, че всички региони трябва да получават по някакви средства по кохизионната политика. Комисията каза нещо за видимостта и аз говоря за видимостта в своя доклад. Бенефициентите трябва да знаят, че са бенефициенти, защото много често това не е така. Има, значи, голямо единодушие. Имаше въпроси обаче е, които бяха обвързани с определени условия. Колеги говореха за важността на гъвкавостта. Аз си я споменавам в проекта на текст. Всички искаме да гарантираме, че има гъвкавост в рамките на финансирането на кохезионната политика, защото е необходимо да реагираме тогава, когато се променят обстоятелствата. Едно условие и от моя страна. Трябва да сме внимателни по отношение на цялостната МФР и гъвкавостта, защото не искаме средствата по кохезионната политика да бъдат урязвани, за да се финансира нещо друго. Имало е примери в тази връзка от миналото, така че добре Добре е да има гъвкавост, но нека да сме предпазливи относно гъвкавостта в рамките на МФР. Е, и на второ място сроковете на МФР. Мисля, че се обединихме като цяло относно формулата 5 плюс 5. А кога трябва да бъде средносрочния преглед? Аз мисля, че трябва да бъде вероятно след първите 5 години. Така ще имам възможност да видим какво се е случило в рамките на първия период. Трябва да се каже, че след първите 5 години не трябва да има чисто и просто средносрочен преглед, а трябва да има едно мащабно преразглеждане, защото в миналото не сме били достатъчно категорични. Ние искаме да има не само преглед, но и сериозно преразглеждане и промени. Е, трябва да разгледаме и възможността за единен фонд. Е, двама, трима колеги го споменаха има консенсус, че трябва да има а, един набор от правила за всички фондове, вместо да се опитваме да създаваме един фонд. Може би а, това а, не е а, правилно от гледна точка на цялата комисия, но само от двама-трима човека се изказаха в полза на един фонд. А, радвам се относно това, което беше казано за петте а, сценария. Е, беше казано, че четири от тях засягат е, намаляване на средствата. Затова е важно да видим дали наистина първо ще говорим за финансиране и след това за политика или обратното. Това е голяма дилема и аз не съм убеден дали можем да решим проблема е, точно в това становище, но както каза и Ян, през октомври ще има резолюция, след това ще има доклад по собствена инициатива и може би точно в този доклад по собствена инициатива можем да решим част от проблемите свързани с тези дилеми. Защото едва ли ще можем в настоящото становище, както вече казах. Имаме много пресечни точки. Една от тях е, че трябва да има категорична политика, дори след Брексит, една силна политика Трудно ни е да си представим как ще изглежда европейската економика, ако въобще няма кохезионната политика. Това го казвам на тези, които проявяват скептицизъм относно кохезионната политика. Значи, много пресечни точки, знаете, че броя на знаците винаги е ограничен, е, имаме около една страница, имаме страшно много виждания, които се опитваме да вкараме в тази една страница. Мисля, че имаме една добра отправна точка, ще, изчак... ще изчакаме вашите изменения, за да имаме категорична позиция от името на Комисията по регионално развитие. Благодаря, казва председателката. Искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменение е 4 септември. Последното ми послание, което искам да кажа днес, да отправя днес е, че госпожа Гресо има рожден ден. Казаха ми поздравления и всичко най-добро от името на нашата комисия. Благодаря на всички. Закривам сутрешното заседание.